Good morning, colleagues, um, and welcome to this important hearing on agreements and cooperation. Добро утро, колеги. Е, да подходим към изслушването с поразумение и сътрудничество с трети страни по управление на миграцията и връщанията. Е, някои от колегите са на мисии днес. Е, така че предимно членове на Либе ще присъстват. Заседанието се предава е, по интернет е, и всички изказвания ще са на сайта на парламента. Е, просто за колегите, които обикновено не присъстват на заседание на Либе. Целта на това изслушване е да се е, обсъдят основни въпроси, свързани с е, управление на миграцията и връщанията, за да е, така дадем представа на парламента за да се изработи парламента представа за това какво правят отделните участници в тези процеси. Е, превод ще има на всички езици на Европейски съюз, с изключение на датски, малтийски, хърватски и галски. Е, ще имаме възможност да изслушаме гостите си. Е, ще разделим изслушването на три панела. На първия ще говорим за сътрудничество с трети страни и демократичния надзор – е, особено на рамките за партньорство, втория панел е, партньорство за мобилност като инструмент за диалог и сътрудничество с е, страни партньорки и третия панел ще се занимава с темата връщания външните измерение на е, европейската политика е с ударение върху сътрудничество с трети страни и търсене на причините за е, тези потоци. Партньорствата и сътрудничество с страни по происход, транзит и дестинация е, са основните елементи от външното измерение на миграционната политика на Европейския съюз. Така че без бавене ще започнем с първия панел, посветен на рамки за партньорство, засилване на сътрудничеството и с удоволствие ви представям първия е, оратор. Е, това е Леонело Габричи, е, шеф на отдел миграция и човешка и, и сигурност Европейската е, външна служба на Европейския съюз. 10 минути имате на разположение. Благодаря, господин председател. Ще се постараем 10 минути, но много неща имам да казвам и може би ще, е, ще представя нещата понякога малко карикатурно и е, малко объркано. Ето защо ще е, ще направя заключението преди да започна, за да няма объркване. Това, което искам да кажа е много просто. Няма начин да се решат проблемите с миграцията и движението на хората най-общо, независимо дали са беженци или не, ако няма една а, сериозна външна политика, европейска външна политика. Не можем да се решава проблема с миграцията а, изолирано, трябва да се прави с трети страни, по происход или транзит и това може сериозно да стане, само ако сериозно им предлагаш а, нещо ако а, нещата се свеждат само до връщане, а, малко от това, малко от това, няма да стигнем до никъде. Имаме нужда от партньори, е, е, за които е ясно, че независимо от миграцията, е, те е, трябва да търсят собствения си модел на социално-економическо развитие, който е жизнеспособен в един труден глобализиращ се свят. Ако си партньор в това отношение, ще бъдеш и партньор в управление на миграцията. То е ясно. И сега, накратко ще се опитам да кажа защо е, именно това послание искам да отправя. Ще направя кратък исторически хронологичен преглед на двете двата влака, които е изпуснал Европейския съюз, за да има една сериозна външна политика с страните, които е, е от, по миграция. Сега се надявам да не изпуснем и третия влак. Значи, 11 е, септември, спомните си веднага този кръстоносен поход срещу тероризма. Близкия изток от Марокко до Пакистан през близко-источния е, процес наистина е малко карикатурно представя на американската позиция и европейските държави членки следваха тази линия и последствията а, е, са а, е, ясни. Ние междувременно изнамерихме така наречената е, добросъседска политика, четвърта, от четвърта нататък, а, след това миграционната криза а, между Марокко и Испания. Е, и е, това, което е, ни беше нужно според институциите тогава е да използваме политика на наследство възоснова на реално партньорство, да използваме външно измерение на общностната политика във всички области. Е, дали транспорт, дали научни изследвания, дали селско стопанство, каквото решите, като външно измерение на общността политика, поставено в един европейски външнополитически пакет, по молба на, на искане на, външ, на трети страни и разбира се съчетано с въпросите за миграцията. Не успяхме. Няма да не влизам в подробности. Не успяхме не защото външната политика беше замислена глупаво. А, с, с, с, политиката за съседство беше глупава, но просто не беше възприята така от страните, с които си имахме работа и не получи пълна подкрепа на практика от всички държави членки. Е, в някои страни, да кажем Тунис на Бенали, е, той не беше точно партньор, с който искахме да, е, да, правим, да играем, но от наша страна имахме държави членки, които мислеха че приоритет не, е, гледаха привилегировано на някои от душите с някои си место да използват синия флаг в някои е, случаи. Тоест липсваше общо разбира се държавите членки за това, че е, двустранните връзки на всяка държава членка с трети страни наделяваше, затова и не проработи. Втория влак, който изпуснахме, беше веднага след рабската пролет. Бенали вече не беше на власт. Какво направихме? Всички тези страни, е, е, така, е, отношението ни към всички тези страни беше повече за повече. Това беше малко карикатурен подход, глупав. Представете ли си, отиваш в Тунис и казваш, колкото по-демократични станете според моите представи, толкова повече ще ви давам, толкова повече сътрудничество ще получите от нас. Глупово е, разбира се, и съответно не проработи. След това повече за повече. Опитахме се по-интелигентно да завъртим е, този е, призив. Т.е. тоест, е, колкото повече вие решите да, се, да обвържете вашия, вашия социално-економически модел на развитие с Европа, с вътрешния пазар на Европа и, и колкото повече е, ще искам от вас да изкупувате нашите ценности, е, законни уверят и така нататък, толкова по-добре. Е, тоест, не е непременно така да им се четат лекции по по ходен начин да се представи същото искане след това вече дойде беженската криза с сирийските е, беженци. Е, тази криза гръмна по всички е, уводни страници на вестниците. Имахме Балканската конференция, Валета и други хубави инициативи. Работихме с тях чудесно. Всичко това е, беше е, много добре, но проблема си остана. Ако и сега имаме тази рамка за партньорство, която е идеята да имаме реално партньорство с една положителна двустранна програма за външно измерение, е, сега трябва да, да я прилагаме на практика, така че това е третия влак, който се надяваме Европа да не да не изпусне. Комисията и външната служба на Европейския съюз съвместно поставиха пред нас, предложиха, представиха всички възможни инструменти, за да имаме един цялостен а, и а, индивидуално изготвен подход за всяка страна, а, логистика, подкрепа и така нататък. Това правим в момента. А, и използваме не само а, помощта за развитие, парите по тая линия, те никога няма да стигат, но, но а, неща, които Европа може да преслоди, споразумението Открити небеса а, и много други инструменти европейски, които отделни страни не могат да си позволят. А, в един цялостен подход. И накрая Европейския план за инвестиции, който ще бъде е, от е, решаващо значение, тъй като той е добре балансиран и е, дава е, възможност за европейски публично-частни инвестиции в тези страни, защото само с пари за развитие няма да се решат основните проблеми. Основните проблеми са е, ние трябва да, е, да отстраним причините за, за това, за миграцията на, по места в един глобализиран свят, да решаваме е, проблемите, е, включително е, суверенитета на тези държави, да дадем населението на тези страни това, от което, има, от което има нужда, вместо да го тласкаме към миграция. Ще спре до тук, вместо да говоря безкрайно. Ако имате въпроси, или е, можем да е, ги обсъдим по-нататъка, по-конкретно е, така, положението от гледна точка на е, среща на върха Европейски съюз Африка или е, други приоритетни въпроси. Благодаря. Беше много кратко е, е, Изненаден бях от краткостта, но много интересно и много е, така съдържателно беше това, което ни казахте. Е, сега, след това ще изказването, следващото изказване от Комисията за развитие госпожа Лейла Буду, е, която е служител е, по въпроси на политиката е от Каритас Европа. Благодаря ви за възможността да представя гледната точка на гражданското общество. Сега ще обясня защо ни трябва повече е, засилен подход по човешката мобилност в тези партньорства. Сега, някои думи за карта с Европа. Европейска мрежа от 49 организации от Европа. Активни сме в областта на външната политика, хуманитарната помощ и сътрудничество за развитие миграционната рамка бе лансирана в контекста на европейската криза, беженска криза, която по-скоро може да се нарече криза на вътрешната политика или солидарността. Е, солидарност към трети страни. 85% от е, бежанците в света е, се намират в среди, развиващи се страни. Например, в Йордания един от шестима са бежанци, е бежанец. Така че е, в този смисъл третите страни е, вече правят много, за да помогнат на беженци и мигранти. В Европейския съюз страха от мигрантите доведе до е, това, че много политици се опитват да засилят сътрудничество с трети страни, страни по происход и транзит, да си сътрудничат за управление на миграцията и да се опитат да спрат миграционните потоци към Европа. Т.е. партньорската рамка, както е, бе създадена, е, е едно партньорство по мярка, така да се каже, е, по отношение на транзитни страни по происход, за да имаме кратко и дългосрочни цели, да постигнем краткосрочни и дългосрочни цели по миграцията. Но на практика основната цел за всички политици е да се засилят е, връщанията, споразумения за връщане и реадмисия. Пет африкански страни е, бяха е, нашите страни, с които работихме. Чухте ги. Следващия диапозитив. Um, so this partnership framework uh, a couple of uh, challenges and това партньорство поставя въпроси и предизвикателства от гледна точка на Европейския съюз. Първо, сигурността и вътрешната програма на Европейския съюз по миграция е, така преобладава в тези партньорства. Целта е засилване на граничен контрол, спиране на миграционните потоци и засилване на връщ... увеличаване връщанията към трети страни. Това е краткосрочна перспектива. Целта е да се е, така откликне на страховете на хората и да се каже, ето, потоците са спрени, но е, тя пренебрегва факта, че когато се опиташ да спреш един, да отк... прекъснеш миграционен път, е, откриват се нови, по-опасни и това води до е, подхранва е, мрежите, контрабандните мрежи. Второ, африканските страни е, е, участват тези партньорства и е хубаво, че Европейския съюз предлага нещо конкретно за африканските страни като сътрудничество, защото в момента интересите на тези страни не се е, отчитат. Повечето от тях не се интересуват да решават проблема с миграцията, защото, например, в една страна като Сенегал над 13% от БВП-то и е от е, е преводи, парични преводи от е, е, Европа или в чужбина. Така че те нямат интерес да връщат. За тези страни е, е, трябва да се, е, да се предложат безопасни пътища, по които е, да се мигрира към Европейския съюз. Като, например, улесняване, визови улеснения или разрешителни за работа. Много експерти поставят въпроса за това до каква степен тези партньорства са равнопоставени, е, в тези партньорства партньорите са равнопоставени. Следващото е, сътрудничество за развитие се използва в партньорство като е, начин да се накарат двете въпроси с них да си сътрудничат по миграционната политика, е, няколко документа има тук. Е, е, ясно е, че трябва да има комбинация от положителни и отрицателни стимули, за да бъдат насърчени тези страни да правят това, да знаят, че имат последствия, ако не сътрудничат и обратното. Презумцията е, че помощта за развитие ще спре миграцията и ще подобри и економическите възможности, които ще след миграцията но много експерти смятат, че се случва обратното, когато хората е, и при, имат по-добри економически възможности, тогава стремежа към миграция и по-голям економически ресурс се увеличава пропорционално. Използване на помощта като е, стимул е, има друг ефект. Най-бедните страни е, не, е, не са е, не биха могли, е, биха могли да бъдат пренебрегнати от е, сътрудничеството за помощ за развитие. Е, друго. Е, правата на човека не са е, приоритет и в това партньорство, защото това партньорство се договаря с страни, които често имат съмнителни отношения към правата на човека. Липсва солиден механизъм за проследяване, за мониторинг в това партньорство. Например, сътрудничество с Либия е най-очевидният проблемен случай случая с е, Тунис е, често се използва, за да се покаже успеха на това партньорство. Но е, това трябва да се гледа, да се постави в светния контекст, защото ако погледнем дългосрочно, може да и възникне въпроса за това, че фокуса върху управление на миграцията в Нигер и липсата на, на економическа альтернатива за младите хора всъщност ги хвърля в ръцете на, на престъпни групировки от, търсе, търсят, освен това, това ги тласка към търсене на нови опасни пътища през пустинята, миграционни е, маршрути. Така че един от проблемите с това партньорство е, е, че този подход, е, който поставя ударението върху връщане и сигурност, е, всъщност подкопава е, способността на Европейския съюз да насърчава, да, да разпространява правата на човека и ценностите в един глобален свят. Това е, бе потвърдено от генерална дирекция ДЕВКО, че въздействието върху правата на човека именно пада, намалява поради този вид партньорство. Е, краткосрочната перспектива се фокусира само върху подхода сигурност и спиране на миграцията, вместо да се формира тя и да, по друг начин да се пререконструира е, и да се е, пренасочи. И в крайна сметка това се отразява на дългосрочните отношения с тези страни. Така че един по-нюансиран, балансиран подход е, е необходим в тези партньорства и Европейския си държавите членки трябва да предложат и нещо положително за тези страни по партньорство е, което е, означава безопасна миграция, законова миграция, което трябва да се съдържа в партньорската рамка, но го няма. И така, като препоръка, това означава е, е, е, да се работи по точка 10.7 за устойчиво развитие, да се улеснява визовия режим, разрешение за работа, студентски визи и всякакъв такива облегчения. Е, както и защита от е, прекомерни е, условия и да не забравяме член 308 208 от Лисабонския договор, какво казва. Трябва да сме сигурни, че и правата на човека са защитени също във връзките с трети страни и е, е, че имаме е, на разположение един е, работещ механизъм за мониторинг и друго, че работата с третите страни не значи, е, не означава е, смекчаване и намаляване отговорността на Европейския съюз към тези страни. Важно е, е депутатите да участват в е, проследяване на, на е, изпълнението на тези партньорски споразумения. И накрая, като депутати, като политици, вие сте задължени да така насочите вниманието на хората най-общо към проблемите на миграцията, защото подхода към миграцията е, общо, е, е, е отрицателен, стремежа да се спрат тези миграционни инвестиционни процеси. Това е така, защото хората не знаят за какво става дума, Тя ги е страх от мигрантите, не знаят защо хората емигрират, така че е важно тук да се лансира един по-положителен подход към въпроса на миграцията. И благодаря. Последният, който ще изкаже в този панел е госпожа Марина Лакс, която Виолета Морено Лакс. Благодаря, господин председател. Ще ви представя моя анализ на партньорската рамка за миграция и последиците й. По, по принцип тази нова рамка се превърна в образец за отношенията между Европейския съюз и трети страни в рамката на така наречения пакет. Ще разгледаме буквата, духа на тази рамка, практиката и равносметката. Съгласно текста на комисията, И както беше в рамките на глобалния подход към миграция и мобилност, новата рамка има, има за цел да организира управлението на миграцията за страните на транзит в рамките на пактове. Цел, целта е да се бориме с трафика, с незаконната миграция и да се увеличи броя на връщанията. Колкото до духа, това беше буквата, а колкото до духа, на основата на заключенията на съвета от 2016 година, рам, рамката с има за цел да предотврати закон, незаконната иммиграцията. Целта трябва да се постигне с всички възможни методи, чрез е, временни договорености, докато няма ам, договорености или споразумения за е, реадмисия чрез създаване на средства за насърчаване и включително чрез инструментите за развитие и търговия и е, чрез мобилизиране на партньорски страни, като Турция, Либия, независимо какво е положението в тези страни и състоянието на а, човешките права. Какво означава това на практика по места? От а, започването на кризата през лятото 2015 година. бяха доставени много повече ресурси за изпълнението на операциите Юна Ворфантмет, София, Тритон и, и други, като цел, цел, целта беше да се даде възможност на Либия да задържа и мигрантите и да ги възпира от да продължат пътя си към Европа. Над 100 милиона бяха насочени към, към Ливия, към обучение на съответните а, отряди за възпиране на мигрантите. Бе подписан меморандум за разбиране с правителството на Саурахи, с, с с цел възпиране на трафика на хора. Координиран, координираните всъщност действия на Ливия и Европейския съюз доведе до влушаване положението на мигрантите, на, на, на насилие, е, измъчвания, изтезания и така нататък. От, друг, от друга страна, съвместните акции а, са представени като а, искания по, за спасяване по искане на Европейския съюз и по-специално на Италия. времено не съществуват а, центрове за координиране на действията. И пра а, италианските власти а, имат а, пряка връзка с а, Либия, като също, също, също, също, също времено и, бре, и бреговата охрана на Либия, а Италия е подкрепена от Европейския съюз, всъщност доказват, че Европейският съюз чрез Италия е, участва в е, действия, които на, на практика а, е, а, са а, действия водени до потъпване на човешките права, не спазване на принципа на невръщане по силата на международното право и тълкуването на съда в е, Страсбург е, е доказателство за това в решението му, което неодавна бе е, публикувано. С демократи всъщност инструментите за демократизация и гарантиране на човешките права се превръщат в инструменти, които подкопават върховенството на закона и зачитането на човешкия права. Е, на практика пактовете, с които които свързват Европейският съюз с страни от региона, не са подложени на демократичен контрол и на практика Европейския съюз няма право нито на поглед, нито на а, а, мониторинг. Същевременно Италия ня, също не разполага с възможност да проследи начина по който средствата се е, разходват и на практика се използват е, за подхранване на действия за потъпване на човешките права и обогатяване на е, трафикантите. Също и тези, със създаването на, на, на, на тези взаимоотношения води до експоненциално увеличение на рисковете за мигрантите и а, нарушаване на човешките права. Так, така че а, Моето е, препоръка би било да се върнем към е, принципите, които са в основа на създаването на Европейския съюз и по-специално е, член 21 защитата на човешкото достоинство, принципата на солидарност и равнопоставеност и универсалността и неразделността на човешките права. Благодаря ви за вниманието. Ако желаете а, повече подробности, а, можете да ги намерите на съответния сайт, който е а, разписан в а, а, презентацията, която също имате на разположение. А, благодаря ви. Сега ще е, дам думата на нашите членове за 2 до 3 минути. Госпожа Инфелд е първът. Ще бъда много кратка, защото повечето от е, неща, които исках да кажа, беха казани от двете преждоговорящи, които отлично е, описаха положението в момента, като че ли много бързо забравяме за нещата. Нека не забравяме, че и преди 10 години се случи и това, което. Е, и това е само повторение за това, което прави в момента с Либия. Преди 10 години Берлюскони направи същото. Но, гос, господин председател, как, по какъв е, начин ще можем да упражняваме някакъв контрол и да има някакъв поглед върху нещата? Всички сме възмутени, всички сме ужасени, но какво правиме тук в Европейския парламент? Възползваме ли се от всичките си правомощия? Използваме ли всички инструменти за упражняване на контрол над средствата, над ресурсите? Как можем да да наблюдаваме напредъка на държавите членки по пътя към единната политика на убежище. А всъщност всич, всички тези изделки, които в момента се изключват с едните и другите, са извън обхвата на договорите. Разполагаме с инструменти, които държавите членки не желаят да използват, а създават е, допъл... пактове и други договорености. Така че как е, ще се как ще можем да упражняваме контрол върху а, прилагането на принципите и спазването разпоредбите на договорите. Следващият. Е, Виолета Морено. Благодаря на представителите на Каритас, на Европейската служба и госпожа Морено Лакс, които ни предоставиха е, много подробна информация е, върху за случващето се, но както правилно каза представителя на Европейската е, служба, какво е всъщност нашата външна политика? Политика на репатриране, защото в крайна сметка, като че ли партньорската ни политика се превърна в политика на връщане и репатриране. А, а, така че тази политика е твърде ограничена, погрешна която има неоколониален характер и дух. Е, целта е да се спрат е, хората там, където са и в крайна сметка за сметка на бъдещето и на съдбите на е, тези хора. Както правилно каза представителя на Европейската служба, трябва да пораснеме. и, и ние се, от, се, да, се държиме с тези иммигранти като не, с недорасли, като с деца. Затова казвам, че тази политика има неоколониален а, характер. Европейският а, а, съюз и, и, и слуша много а, мнения, становища на неправителствени организации и други след сключването на договореностите с Либия, но ние просто не ги чуваме, не искаме да ги, да ги слушаме. Целият ни бюджет, е, е, който е насочен към развитие, бива насочен към тези страни, за да бъдат задържани мигрантите в лагери и затвори. Това е политика, която е, се прилагаше в фашистска Италия на времето, когато ръководителите не спазваха мнението на Лигата на нациите. Госпожа Валеро. Да, много неща бяха казани. Искам само да подчертая следното. Нашият проблем е, че държавите членки не желаят да приемат бежанци. Всеки пети е, бежанец е в е, е, Йордания и в Ливан – но, в, но не и в Европа. Така че това е големият е, проблем. Има липса на солидарност. Вие говорихте за холистични решения, за специфични е, решения, но какво представляват те в е, действителност? Те нямат нищо общо с е, е красивите думи, които използваме. Както казаха преждеговорящите, както казаха нашите оратори, единствената цел е хората да бъдат задържани извън Европа, да бъдат възпрепятствани от това да проникнат в Европа. Госпожа Бодио говореше за законните за законната миграция. В момента не, не става само дума за бежанци, става дума и за така наречените економически мигранти. А, ние казваме, че имаме нужда от а, а, дипломирани, високо квалифицирани мигранти, но поради естеството на техните е, държави на развитието на економиката в техните страни, те не могат да бъдат високо квалифицирани, така че трябва да помислиме и за тях, Мари Кристин Държия. Благодаря, господин председател. Е, Благодаря на изказващите се. Много неща бяха вече казани. Съгласна съм с а, това, за това че трябва да внимаваме по какъв начин представяме нещата. Да, първо трябва да познаваме по-добре действителността, цифрите, да имаме холистичен подход и да знаеме как, какъв, какви са миграциите миграциите като цяло в а, света и да не говориме само за мигриране към Европейския съюз. Ако имаме по-глобално виждане, по- глобален поглед ще разбираме повече и по-добре нещата. Откъде идват хората? От там, от, откъдето, с, откъдето не могат да дойдат по законен път. Наистина трябва да имаме глобален подход. През 2015 година имахме 4 решения или 4 е, варианта е, записани в дневния ред, но като виждаме докъде сме стигнали, стиг... раз... Е, развили сме само репресивните мерки, може би представам нещата по малко карикатурен начин, но при никакъв случай не сме постигнали баланс и няма напредък по различните варианти. И докато няма баланс, ще продължаваме да позволяваме на трафикантите да търсят нови начини за упражняване на своите дейности. Е, вчера е, прочетах в е, пресата, че с плътноходки се превозват мигранти от Турция до Италия, като мястото в тези е, кораби или платноходки струва 6000 евро за тези, които имат е, е, възможност да си платят. А пътищата стават все по-опасни и по-опасни. Нека не забравяме, че има хора, които са блокирани в пустините. Има много повече смъртни случаи вече в пустинята, отколкото в Средиземно море и един ден това ще избухне като бомба. А, нека да говорим и за политиката спрямо а, страните от съседството, включително и Либия. Аз бях заедно с председателя в Тунис през есента и видяхме на практика, че политиките не функционират както трябва. Видяхме го със собствените си очи. Тези политики трябва да озреят и да отговорят наистина на нуждите на гражданите. Е, но как можем да имаме так, да имаме развити, зрели политики, докато държавите членки продължават е, да имат привилегировани отношения с диктатури, като е, отношенията между Белгия и Габон, например. Така че е, държавите членки имат отговорност, но и целият Европ Европейски съюз трябва да поеме отговорността си да развие правото а, на мобилност. Това е записано в член 1 на а, Всеобщата декларация на човешките права където се казва, че всички хора имат право на мобилност и европейските страни трябва да бъдат на висотата на поетите отговорности, ако искат наистина да спазват тези стойности, ценности и принципи. Госпожа Елистен. Малин Бьорк, вие сте май преди това. Първо давам думата на Малин Бьорк. Uh, uh, thank... Много ви благодаря, благодаря и на всичките ни гости. Мисля, че казаното току-що от госпожа Морино Лакс и госпожа Полдо много, представиха много ясна представа. This idea of a partnership, it's actually kind of distorting that word. И той, те всъщност изкривяват а, представите ни за това, което бихме искали да представлява едно истинско партньорство. Когато вътрешните интереси на Европейския съюз са, са в центъра на тъй нареченото партньорство и когато тези вътрешни европейски интереси се договарят по много ограничен начин и се всъщност ограничават до предотвратяване на незаконната миграция, тогава очевидно, че защо може да се говори за партньорство. И това, което използва Европейска външна служба, ме шокира. Затова и колегата, ако не се лъжа, реагира защото според мен също тук използваме е, език е, на неоколониализма. Да, ние ли пак ще преначертаваме границите в Африка? Трябва малко поне да се, да се замислим за самите себе си, да не забравяме собствената си история и да се замислим как би трябвало да изглежда едно истинско партньорство. Какво може да направим? Ами нека да се върнем отново на всички въпроси, свързани с човешките права и върховенството на закона в всички международни партньорства, които сключваме, което очевидно не е случат в момента. И пак се връщам на въпроса на Софи Инфорд. Какво може да направим ние? Ами ние като Европейски парламент имаме доста ограничени правомощи и трябва да видим какво може да направим, за да ги увеличим. Трябва също така да се обмисли възможностите да спре финансирането при това положение за Европейският доверителен фонд за Африка. И трябва също така да разгледаме военните аспекти, заложени в партньорство, свързани с третите страни. Така че струва ми се, че имаме много ясна програма за работа в нашия парламент и трябва много сериозно да продължим с нея след това изслушване. Благодаря ви. Ели Шлайн има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за всички изказвания. Съгласна съм с голяма част от казаното от вас, госпожо Морано Лакс и от вас, госпожо Лейла Модо. Благодаря ви, че ни припомнихте, че 86% от всички разселени лица по света са приети от развиващите страни и че много ясно заявихте отговорността, като носи Италия. Съвета на Европа изпрати на правителството ни писмо, припомнящи ни своето решение. На 6 ноември петима мигранти загинаха, сред които и малко момче, тъй като италианските брагова охрана не позволи на Sea Watch да извърши своята операция по наблюдение в открито море. Други кораби вчера също се опитаха да се намесят, за да спестят хора в открито море, докато на либийските брегови служители му не 4 часа изобщо да се намесят. И в светлината на казаното от вас се оказва, че Европейски парламент е напълно изолиран в а, така избраният подход. И на практика се оказва, че всички решения, които се взимат на нищо на комисията и на съвета, имат за цел да екстернализират, да родат на подизпълнители политиката ни за управление на границите. И също така, очевидно, че има опити тази, този подход да се прекара и в обща система за обежището, чрез проверките за недопустимост, метод, който също не трябва да, да бъде сложен в системата, ако питате мен. Аз работя и в Комисията по развитие и нееднократно сме заявявали сериозните си притеснения по два аспекта, които вече споменахте. Първата е условността за управлението на границите. Това е не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 противоречи на член на 208 от Доходството на Европейския съюз, където ясно се заявява, че основната цел на политиката на развитие е заличаване на бедността, но това, което правим в Нигерия и в Либия, ясно показва, че изобщо не се сме съоточили върху намаляване на бедността, а се съоточаваме върху управление на границата и изграждане на капацитет в това отношение. Тоест, очевидно, че средствата за развитие се отклоняват към управлението на границите и този подход е погрешен не можем да си го позволим. На второ място, чрез този подход има опасност да влушим отношенията си с африканските ни партньори и да ги тласнем към други държави. Ще видим какво ще се случи в Абиджан. Или пък има опасност да изградим партньорства само с страните, които са по пътя на миграцията към Европа и забравим други по-развити по-малко развити страни. И не на последно място този подход не само, че е неефикасен, но може дори да влуши положението, опитвайки се е, да спре малко част от миграцията в Африка, която в по-голяма степен е вътрешно оригинална. Е, много е, сериозно оказваме натиск върху економически по-либералните държави членки в Африка, така че според мен трябва незабавно да спрем тази политика. Благодаря ви, Бегин Сипел има думата. You, благодаря ви, господин председател. Може би, за разлика от повечето колеги, бих искала, бих искала да благодаря и на тримата ни гости. Може би не съм съгласна с а, абсолютно всичко казано от тях, но според мен и тримата много ясно заявиха, че ако се опитаме да се съсредоточим само върху затварянето на границите и ако се съсредоточим само върху връщането, няма как да постигнем очакваните резултати през вековете винаги е имало миграция под различна форма и по различни причини и не можем чисто и просто да сложим това явление. Ако се опитаме да спрем миграцията, затваряйки собствените си граници или опитвайки се да, да натоварим с тази задача други, единственото, което може да се случи е да увеличим цената на миграцията. И тук не говоря за средствата, които се плащат на каналчиите. Мисля за по-опасните методи, които започват да се прилагат от каналчиите. Това е общото послание, което аз чух от тримата ни оратори, което може би не е съвсем чуто от голяма част от нашите правителства. Но ако се съсредоточаваме само върху управлението на границите и връщанията, използваме политиката за развитие, за да оказваме натиск върху правителствата, безспорно ще загубим уважението, с което се ползва Европейския съюз от страни от всички страни по света. Ще загубим репутацията си за силен континент, континент, който гарантира неприкосновеността на личното пространство, свободата и основните права за всички граждани. Ако остави впечатлението, че това са права, от които могат да се възползват само европейските граждани и че ако не насърчаваме останалите да поемат по същия път на развитие, няма как да постигнем успеха. Партньорствата не засягат само финансовите средства и тримата ни гости също го подчертаха. Трябва да предоставим възможност за легална на миграция от всички тези държави. Независимо дали говорим за режими за, улесня... за улесняване на движение или нова система за издаване на разрешения за работа. И ще ви дам за пример държавата, която най-добре познавам Оказва се, че някои от нашите германски компании е, търсят в Китай желаящи да работят за тях, вместо да направят същото с е, хората, идващи от Африка. Та първият ми въпрос е какво можем да направим, е, за да окажем натиск върху собствените ни държави членки, за да споделят и те нашата гледна точка и да предприемат съответните адекватни действия. Какво може да направим ние, за да окажем натиск върху държавите членки, за да спрат да повтарят колко е трудно да се направи нещо и да им дадем смелостта да поемат инициативата и да направят нещо. И това е лично мое мнение, господин председател, но според мен причината, поради която всичко това се случва и поради което не предприемаме правилните стъпки с правилни са предизвикателства, е фактът, че всички наши правителства, и почитавам всички, без изключение, са прекалено слаби. Това не са силни правителства, които са на висотата на предизвикателството, за да го кажат открито на гражданите ни. Да, има предизвикателство, няма да е лесно, няма да намерим решение в краткосрочен план, но работим. Моля, доверете ще ни се, ще се справим с положението. Правителствата ни обаче не правят това. Напротив, те само отстъпват назад и се опитват да прехвърлят задачата на, на, други, на третите страни, което няма как да даде добри резултати. Нека да а, натоварим държавите членки, от които носят за външната политика. Благодаря ви и накрая преди да се върнем към госта панел ни госпожа Винберг. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на гостите ни за много интересният обзор на положението. Първото, което ми хрумва, е въпросът за връщанията. Въпрос, който е толкова важен за държава като Швеция, където 85 000 души би следвало да бъдат върнати, а има, се сблъскваме с много сериозни проблеми. Тук в тази зала чухме, че се противопоставяме на принудителните връщания. Добре, а какво очаквате да направим? когато сме изправени пред подобно положение. Тоест, изисква се поискано от тези хора да напуснат страната веднъж, втори трети но в Швеция има и разпоредби за което дава възможност за принудително връщане на тези лица и се надявам това най-накрая да се случи и да постигнем добро споразумение за връщания с съответните пет държави. А по въпроса за паричните преводи, които се пращат от европейски държави в градските държави, твърдите, че те са на равнище 13%. Аз пък мисля, че са по-голям процент. Имаше и много интересен документален филм за едно американско семейство, което непрестанно праща е, синовете си да работят в Африка и да пращат оттам е, пари на цялото семейство. И те го правят непрестанно, защото правят и съседите им. Може би понякога е много трудно за тези млади хора да стигнат до Африка, работят на пазара на черно, само и само да могат да изпращат пари на семействата си. Така че нека да погледнем на въпроса и от тази гледна точка. Много се говори за законни пътища за миграция тук в този парламент. Ами аз пък смятам, че всяка държава членка трябва да реши дали иска да приеме квота за мигранти или не. Но смятате ли наистина, че незаконната миграция ще спре просто защото има законна миграция? Ами, представете си а, че няма как да спрат методи, които, които работят в момента. То 6000 евро може да стигнете с лодка от Турция до Италия. Ами това няма да спре, ако имаме законни пътища за миграция. Благодаря ви. Аз благодаря, казвам председател, сега дам отново на нашите гости. Започваме с господин Габричи. Благодаря ви. Най-напред аз ще отбележа, че съм съгласен с останалите гости с следното уточнение. Това, което казвате е напълно вярно, но би следвало да се постави в правилния контекст. Това са само части от пъзела, а не ця, целият пъзел. И с ваше позволение, съвсем набързо, искам да ви припомня съвета срещата на високо равнище от 29-та година от в Тампере. Тогава всъщност се постави основата на договорът от Амстердам и за първи път всъщност беше определен и комисар за вътрешни работи и правосъдие. Аз си спомням а, този комисар, си спомням, защото бях неговият а, а, говорител и трябваше да изготвя съобщението му. И в него а, записахме единната европейска система за обещане, защото няма как да постигнем нищо. На второ място това трябва да се случи с пълна солидарност между всички държави членки, включително и по отношение на граничният контрол и тъй нататък, за да се правят а, проверки на това дали пристигащите на границите са наистина бежанци или не, трябва да има солидарност на всички държави членки. А то много интересен аспект беше призива да се погледнат действителността. Ако излезете на улицата, попитайте хората и попитайте колко са законните, законно пристигналите от Либия, работещи в Брюксел, например. Може би ще кажете 20, 30, 40%. А знаете ли какви са реалните данни? Ами много трудно се каже, защото говорим главно за незаконно пристигнали, но плюс-минус 5%. И основният проблем на Бюрийското министерство на вътрешните работи е Завентем, където пристигат хората с легални визи, но след това прескочват своя престой. И може да продължи вървим в същата насока с друг елемент, а именно законните пътища за миграция. 92-та година в Тампера аз лично написах през съобщението, и гледам Курсер Шлайн, защото по това време в Италия бяхме в много особено положение. Тоест, имаше предложение от страна на Европейската комисия да се въведат по-добри разпоредения на европейско равнище законни пътища за миграция, включително предвид потребностите на пазара на труда в Европа. И едно от предложенията беше да има възможност за достъп на сезонни работници законно до Европейския съюз, в частност за Италия, за хора идващи от южните части на Африка за реколтата на домати. Предложението дойде от страна на Европейската комисия. Председателят беше Проди, който беше по-скоро наляво, отколкото надясно. И по това време много странно, че от 15-те държави членки, 13 държави членки всъщност бяха управлявани от левицата. Само две държави не бяха от левицата и това предложение беше прието от всички. Но в момента, в който трябваше да се приложи на практика, се смени правителството в Италия и дойде на власт Берлускони. И Италия направи нещо много глупаво, защото правителството Белоскони направи нещо глупаво и то беше, че сложи край на това предложение. Тоест идеята беше а, хората от Сенегал да не изкуват живота си, да дойдат легално, да поработят 2-3 месеца, което ще им спечели нужните пари да цялото, за да издържат цялото семейство за цялата година. И а, с а, голямо желание можеше пък работодателите да кажат, ами прекрасно работите, върнете се до години по този начин съответният човек да може да издържа цялото семейство за още години напред. Може би пак укрикатоявам малко, но това е което исках да споделя с вас. Да, напълно съм съгласен с коментарите, които направихте, на проблемът е не липсата на сериозни предложения и сериозни альтернативи, предложени от страна на комисията. Не. Проблемът е в липсата на отговорност за страна на държавите членки. И по въпросите, свързани с миграцията, много често зависят изборите. Така че не гледайте на мен като на лошият, който не иска законна миграция, не гледайте на мен като на, частният, на честният посредник, който се опитва да намери някакво решение и да насърчи държавите членки да поемат повече отговорност. И на въпрос какво може да направите вие като Европейски парламент, ами вие по определение също сте и граждани, съответници държави и членки и съответно сте членове на вашите национални национални партии, вашите държави членки, които по своя страна могат да настояват в националните парламенти, вашите правителства и техните представители, когато идват тук в Брюксел, да подкрепят предложенията в момента, в който ще предложат нещо по-интелигентно. Втори коментар. Когато говоря за холистична външна политика, външна политика, която да обхваща всичко, Ами, започнах с това, защото много ме критикувах от самото начало, че се съсредоточаваме само върху не, не, ограничаване законната миграция и връщанията. Започнах изказването си с следното заявление. Няма как да се разреши проблема за миграцията, мобилността, движението на хора без сериозна истинска външна политика на Европейския съюз, която да надхвърля въпросите за миграцията. И съм напълно съгласен с вас в документа, който прочетохте се е, очаква миграцията, политиката за миграция да се свежда най-вече до ограничаване на законната миграция. Да, това е документ, това е част от текста, който беше включен по настояване на държавите членки. Но някъде по-надолу се, че този текст по наше настояване, по настояване на Могири се включва следния текст. Добре. От вас зависи, вие си държавите членки искат да има връщания добре, но нека те да се включат в а, истинска политика за двустранно сътрудничество с а, тези трети страни. Така че, ако погледнете предложението на институциите, моля ви, винаги взимайте предвид фактът, че в крайна сметка държавите членки трябва да се съгласят и а, е, не забравяйте в каква степен предложенията на, Евро... на които ние даваме като институции трябва да бъдат приети и съответно променени от държавите членки. Просто да ги критикувате, да, това е полезно, и съм съгласна с вашите критики, но трябва да намерим някакъв начин да надхвърлим етапа на критиките и да постигнем нещо. По въпроса, че магистър трябва да се впише в една по-обща външна политика, с ваше позволение ще ви дам пример с един конкретен случай. Когато ви казах, че изпуснахме влака след 2001 година, става въпрос за кризата от Патера между Марокко и Испания от 2003 година може би си спомняте какво стана. Пак беше по всички вестници хората умираха и тогава Испания не успя да се справи двустранно с Марокко и поиска останалите държави членки да договорят на европейско равнище споразумение за връщания с Марокко. И там се въведи специфичният подход, само ограничаване на законната политика, връщания и т.н. И ние започнахме преговори с мароканските власти, под които ни казаха, това не е наш проблем, това е ваш проблем. И те или иначе с паричните преводи от а, нашите граждани, които работят в Европа, получаваме доста повече средства, това, което ви ни предлагате като средства за развитие в това споразумение. Но те също така ни казаха, ако искате истинско партньорство, ако искате действително да сключим някаква сделка, нека да го направим. И те ни предложиха първо преговорите да не са е, по първите страници на вестниците, защото ни поставяте в много трудно, трудно положение по отношение на останалите африкански държави. И на второ място те казаха, независимо от въпроса за миграцията, ние в Марокко на този етап по искане на края на Марокко искаме да ускорим реформите, особено по отношение на, на положението на жените, на образователният сектор, транспортът и туризма, енергетиката, всичко всъщност и в продължение на три години водихме преговори с Марокко, с участието на всички служби на Европейската комисия. Разгледахме изцяло моделът на развитие на Марокко, за да се гарантира, че реформите наистина ще бъдат стабилни и необратими и какво от своя страна Европейския съюз може да предоставя като добавена стойност отвъд двустранните отношения с отделни държави и членки. И какво предложихме? Ние предложихме споразумение, в което включваше възможност за свободно а, въздушно движение, за да може компании като Ryanair, Wizz да летят до Марокко и по този начин да насърчат туризма. Бяхме включили споразумение за селското стопанство, за риболова и много много важни елементи, които на практика са външните измерения на един един на политиката на Европейския съюз, защото политиката за единното е въздушно пространство също е част от, от общностната политика. И а, всички тези предложения са свързани с много пари, с а, много економически възможности, с двустранно сътрудничество, с а, инвестиции в съответните държави и създаване на работни места в тези държави. И нито една държава членка не може да предостави тази подкрепа отделно, е, защото това е европейска политика. И накратко, много време ни отне да изготвим един цялостен европейски пакет, който да не е свързан само с миграцията. Т.е. той е започна с искане на една държава членка, Европейския съюз да сключи споразумение за връщания заради паниката, която се беше появила, но използвахме тази възможност и мандата, който ни дадоха 28-те държави и членки на европейско равнище, за да преговорим едно истинско партньорство, което действително да е външна политика, която да обхваща всички области, където Европейския съюз правомощия, не само връщанията. И така, за първи път имахме тази възможност и предложихме на държавите членки на практика да се води външна политика на европейско равнище. Какво се случи? Ами, няма да навлизам в подробности, защото иначе има опасно да ме уволнят утре сутрин, но на практика това, което се случи е, че Марокко и Испания сключиха двустранно споразумение помежду си. На практика Марокко каза, ами добре, ние ще разчистим всичко за вас, не се притеснявайте но пък вие гарантирате да се благодаря блокажат в Брюксел за въздушното споразумение и за риболова по очевидни неща, тъй като основно испански риболовни кораби е, извършват своята дейност в мароканските въз... води. И в момента, в който спряхме само риболов, веднага ми се обадиха от Ryanair и от а, останалите авиокомпании, казаха, ами много съжалявам, обаче ние не сме по-глупави от испанските риболови и ние искаме нашите интереси. И всъщност това, което се случи е, че на практика унищожихме цялата добавена стойност от европейска страна. И това се случи не защото Сапатеро беше толкова лош човек. Да, Сапатеро имаш, беше поставен под вътрешен натиск в собствената си страна. Трябваше да намери бързо решение на проблема и то успя да го направи. Но ви питам, дали останалите 27 държави членки не носят истинската отговорност в случая? И ви питам, дали ако преди 15 години бяхме договорили европейско споразумение за връщане с Марокко в замяна за едно партньорство, което обхваща социално-економическият модел за развитие към европейският единен пазар и тъй нататък. Нямаше ли да е по-добре? Нямаше ли да е по-добре да сме, бяхме сключили при 15 години, не да го, сключ, да го търсим сега това споразумение? Отговорът най-вероятно ще бъде положителен. И затова казвам, че за трети път имаме възможност. Нека да се опитаме да се възползваме този път с нея, а не отново отново да унищожаваме добавната стойност на европейско равнище. Нито една държава членка не може да го направи сама и нито една партньорска държава няма да е склонна да договори само връщането или само законната миграция. Всички от тях, и поне тези, които искат да работят с нас, ще искат цялостен пакет. Благодаря ви, госпожа Bordeaux. Okay, but um, I would like to go back to the question on return. Um, think... Нямам какво друго да кажа, но дори да искаме да увеличим връщанията, дори да постигнем тази цел, това не може да стане само с краткосрочни споразумения с съответните страни, за да постигнем целта. Трябва да поставим нещо много важно, по-сериозно на масата. Ако искаме да отидем отвън този краткосрочен е, план, е, трябва просто да просветим е, хората, а не да мислим само как да спрем миграцията и да даваме милиони евро е, на дадена страна, надявайки се, че те ще върнат е, и ще е, приемат обратно своите граждани. Много е, държави членки в много е, страни в е, е, държави членки в южната част на Евро, континента зависят от е, сезонни работници, мигранти. Ако искате да решите проблема с нередовната миграция, трябва да е, се вгледате в отделните отрасли. И е, нещо Напълно съм е, съгласна с е, тази поляризация, е, т.е. че има поляризация между държавите членки. Това е, е поради натиска да се решава е, само въпрос, аспекта сигурност е, в една или друга държава членка. Е, това трябва да се промени и е, трябва да се върнат правомощия на европейските институции, за да могат те да възприемат е, по-цялостен е, подход, отколкото само министър, е, съответния, който отговаря за национален министър, който отговаря за миграцията. Благодаря. Няколко е, забележки имам. Един от е, въпросите е какво означава успешна е, политика в това отношение. Е, намаляване на, на е, количеството на нежеланите потоци не трябва да е обаче да е, е основният показател. Това не се съдържа в никъде, никъде в договорите. Е, член 2 и 21 от е, договорите за Европейския съюз е, поставя ударение върху качеството на миграцията, която трябва да се е, е, управлява, зачитайки нашите е, основополагащи принципи. Колкото до отговора на външната служба и е, бележките на господин е, Габрици. Е, аз разбирам тяхната позиция и, и факта, че посоката на външните отношения е маркирана от отношението на държавите членки е, в съвета, но трябва да е, видим каква е логиката на тези международни отношения, която произвежда, така да се каже, такива междудържавни връзки. Защото това някакси маскира самите, самите проблеми на мигрантите, които всъщност са, притежават известни права. Те имат права да напуснат страната си или да търсят убежище. Ако разбира се това е съчетано с принципа за непринудително връщане, тогава е, те могат да избегнат е, такова е, малтретиране, което е, тези, които се нуждаят от държавна защита, е, имат право на, на е, защита. Това е при, отразено в е, договорите. Едно е в. Е, е, е рамката за партньорствата за миграция и доколкото разбирам, външната служба не може да върне това косвено на, на масата. Какво може да направим? Финансиране, е, гледане под лупа на, на, на действията, е, не само на комисията, но е, от страна на комисията, Фронтекс, например, може да играе важна роля. Е, използване на съзаконодателните е, правомощия, особено сега, когато е, третия пакет на обща система за убежища се, разис, се обсъжда и особено във връзка с новата гранична политика и съответни инструменти, включително код, визовия кодекс, който е много важен. Е, с е, това е, ще даде възможност да държавите членки да поемат една водеща роля и веднъж за винаги да да, да се вземат в ръце и да, да избегнат инерционните тенденции. Какво може да се направи? Да се посочва конкретно е, виновника, е, да се заостря вниманието към проблемите също. Е, особено в държавите членки е, в Централното Средиземноморие или пък е, агенцията би могла да бъде много важна, е, да подпомагаме усилия свързани с водене на съдебни дела в, за нарушаване на човешки права, финансиране на, на поверителния фонд за Африка, създаване на е, постоянни механизми за мониторинг, което да подсили действията на държавите членки и може би да се е, настоява пред комисията да е, задейства процедури, наказателни процедури, която се налага при нарушения. И Когато става дума за сътрудничество между Либия, Италия и Европейския съюз, отговор на Европейската комисия беше, че 6 е, милиона евро са били предоставени на Либия и това трябва да се следи от е, Вътрешното министерство на е, Италия като първо ниво на контрол. Мисля, че е, ясно е за всички, че това в никакъв случай не е безпристрастен е, начин на контрол за е, разходване средствата на Европейския съюз. Така че държавите членки не трябва да са доволни от това, трябва да оказват повече натиск на Европейската комисия, позовавайки се на договорите да упражнява своите правомощия. И още нещо. Как е, правни, е, законовите е, марш, пътища могат да спрат незаконната миграция? Това, което каза нашата шведска колега обаче приемането не е проблем за държавите членки. Още 97-ма е, Европейския съд каза, че право за контрол при влизане е обект на международни е, задължения. Това включва мигранти, обежища, е, непринудително връщане. Тоест, трябва просто да, да приемем и да се съобразяваме с основните принципи на член 2, зачитане основните права в е, е, всичко, което прави Европейския съюз и държавите членки, когато прилагат европейското право е, трябва да възприемем подхода за защита на човешките права, което означава основна посока в начина по който се прилагат партньорствата по миграция. така, времето ни, председателя. може би трябваше да използвате 70 минути, за да така отговорите на основните критични бележки срещу вас. 30 секунди да отговоря на тези, които му обвиняват в неоколониализъм. Е, нека да обясня е, контекста. Във Валета е, посланника на една важна африканска страна каза на останалите африкански колеги в кавички. Ние трябва да решим какво искаме да бъдем, когато пораснем и, и станем независими. Е, тоест, е, трябва да помислим какъв е модела на развитие на трети страни. Това е фраза, която се използва от е, африкански посланик. Ние трябва да решим какво искаме да станем, когато пораснем. Европа трябва да остане партньор в това отношение. Само да ви кажа, че нямам, не съм, това не е неоколониализъм. Да, представенето на нещата е всичко. Всъщност, в Тампере беше, може би, един от най-добрите така, съвети правосъди вътрешни работи. Е, не мисля, че е, обаче, тази фраза е била използвана тогава, доста неоколониална ми звучи, но е, е, ораторите отговориха на някои от въпросите, е, които е, бяха поставени за прерогативите на, на председателството. поставяне на въпроси пред държавите членки е част от нашата функция да контролираме. Освен това, призоваването на външната служба е, непрекъснато е, по тези теми е също част от нашата задача. Е, Либе се ангажира все по-тясно с тези проблеми. Ние се борим да отстояваме прерогативите си и понякога агресивно. Това е част от нашата роля на контрол, парламентарен контрол. Трябва да обаче да отговорим, така да, да се съобразим и с другите гести, но, само, гости, но ще кажа, че Въпросите, които взехме, бяха изключително важни. Сега да минем на втория панел партньорство за мобилност. И е, е, благодаря на е, ораторите. Сега ще представя новите участници във втория панел. Мобилност, е, партньорствата за мобилност, това, това е инструмент за диалог и, е, и сътрудничество с е, партньорски страни. Нашите участниците в панела са господин Тахар Шериф, посланник на Тунис в Брюксел. Колегите заемат местата си. Леко закъсняваме за втория панел. Сега ще започвам с господин Тахар Шериф, посланник на Република Тунис. Както Кристин Вержия спомена, неодавна имахме една много е, така е, честна, задълбочена, открита мисия в е, Тунис, ходихме до либийската граница и това ни даде така много нагледна картина за положението на нещата там и отношенията с Либия. Запознахме се и разговаряхме и с либийски гранични патрули и имахме други интересни и важни срещи. Радваме се, че сте тук и с интерес очакваме да чуем какво имате да ни кажете по тази толкова важна тема партньорствата за мобилност. Благодаря. Добър ден на всички. За мен е удоволствие да съм отново сред вас, като обикновено. Длъжни сме да говорим за партньорството за мобилност и валидиране на визите. Десет държави членки подписаха декларация за мобилност, която обаче не е обвързваща. В момента обаче се води втори кръг разговори на партньорите за мобилността. Можехме, ако се бехме срещнали утре, ще да имам много какво повече да ви разкажа на тази тема. От тунисийска гледна точка, партньорството за мобилност е двигател за социално и културно-економическо развитие и сближаване на народите от двете страни на Средиземното му море. В момента се обсъжда и преговаря споразумението за задълбочено сътрудничество между Европейския съюз и Тунис и има тясна връзка между свободния обмен и мобилността. Но от тунизийска гледна точка ние, имам, ние все още е, изпитваме много тревоги, тъй като ще има имаме по-широки връзки с този огромен мастодонт Европейския съюз, 500 милиона жители, а ние сме само 12 милиона. И нека не забравяме, че е, нашата економика се крепи на селското стопанство и услугите, така че изпитваме е, доста голяма тревога относно бъдещето на нашето селско стопанство. Става дума за ам, малки парцели, малки стопанства и които са семейни стопанства и се чудиме по какъв начин ще можем да, да, да се впишеме в цял в европейското земеделие. В офиса на един адвокат в Брюксел обикновено работят 10 или 100 души, докато в един адвокат в Тунис е един човек. Европейските граждани могат да пътуват в Тунис с картите, с личните си карти, докато тунизийците имат нужда от визи. От една страна отваряме страните, от друга страна блокираме хората. Също, също така има и много връщания, отблъскване на хора, които идват с визи. Но Революцията, революцията беше революция на достоинството, даже не толкова на свободата, колкото на достоинството. Но как искате млади хора с дипломи, с висше образование е, чакат вече 7 години да си намерят работа, нямат никакви ресурси, никакви средства, защото нямат работа и някои почват да си казват, беше по-добре преди революцията, тъй като економиката се економическия ръст беше 5 до 7%, в момента то е 1% и се създават не повече от няколко хиляди работни места а, годишно. Над 650 хиляди е, са безработните, от които половината са вишисти. И това обяснява защо е, през септември-октомври имаше цели вълни мигранти към Италия. Млади вишисти, които просто са отчаяни и от една страна или ще е, прекусат Средиземноморието и може да се отдават или ще отидат да се бият с Даеш. Така че ние имаме отгов... трябва да поемеме нашата отговорност. Економическият двигател не е задвижен от 2011 година насам в Тунис. Така че партньорството трябва да откликне на нашите тревоги и на въжделенията на тунизийският народ. Как трябва да стане това? Чуваш ли нещо? Процесус е eh, bien avancé, но sur le plan... От економическа гледна точка имаме нужда обаче от много подкрепа. Така че от гледна точка на визиите Тунис ще се опита да разшири максимално категорията на тунисски граждани, които могат да се възползват от споразуменията и които могат да се възползват от улесняване на достъпа до визи. И хармония. Що се отнася до редмисията, целта е, е реадмисия на граждани на трети страни. Това е с е, няколко думи, това, което исках да ви кажа. Но що се отнася до незаконната миграция, от 2011 година насам, след първата вълна, пописахме подписахме споразумение с италианците. Има много доброволни завръщания, както и, раз, и развитие на търговията с Италия. купуваме съоръжения и в Италия. Е, правят се много усилия, но те не са достатъчно. Неотдавна е, разговарях е, с представители на европейските страни, които казаха, че са готови да заплащат за създаване на инфраструктури в Тунис. Това е за първ път от години наред. Надяваме се, че нещата ще се развият. Но още веднъж казвам, че Тунис е готова да се бори срещу незаконната миграция, но ако има е, облегчение на визовия режим, преди 80-те години е, не се изискваха визи за е, нашите граждани, така че е необходимо да се улеснат нещата. Благодаря много. Да, е, госпожа Вержия го спомена и, и е, говорихме тук за е, споразумението за обличаване на визови режим с е, е вашия парламент. Е, е сега ще дам думата на госпожа Грецела Риц, международни отношения от Генерална дирекция Е, Благодаря много. Благодаря и на тунизийския посланник за добрата интересна презентация. Ние в, в, в нашата генерална дирекция работим по въпроси. Бих искала съвсем накратко да ви запозная с нещата около партньорство за мобилност. Само за да има яснота по понятията, да кажа, че този конкретен въпрос не е свързан с рамката за партньорство за мобилност, която бе представена на предишния панел. Сега накратко какво е направила комисията. Имаме глобалния подход по миграция и мобилност, който е от 2005 до 2011, който маркира четирите стълба, върху които трябва да се е, е, развиват отношенията и свързани с миграцията с трети страни. Е, предотвратяване незаконна и намаляване на незаконната миграция, е, решаване е, проблемите с защитата и обежище и е, по-ефективна помощ за развитие. В 2016 създадахме тази рамка за партньорство, която беше по-скоро една така обща, обединяваща идея за това как да се решават проблемите с миграцията, но не с ударение върху миграцията, а, с общо така насоченост към развитие, търговия. В този момент и е, всъщност тази тема бе засегната много подробно в предишната презентация. Да поясня нещо. Когато е, бе е, прият глобалния подход по миграция и мобилност, имаше два инструмента. Единия беше партньорство за мобилност, другото беше общата програма по миграция и мобилност. Какви бяха различията между тези два инструмента? Партньорството за мобилност се подписва от комисията и държавите членки. с а, ударение е малко повече върху отговорността докато общия подход е, се подписва от комисията от името на всички държави членки. И то е някакси по-концептуално, по... Е, то дава общата насоченост. Такива бяха подписани с Етиопия, Индия и Нигерия. Като в момента са в ход преговори с Бразилия, но сме далеч от е, подписване. Да се спра на партньорството за мобилност, защото ако можем да се върнем към предишния дивотив, да покажем е, времевите рамки. Партньорство за мобилство започва да се подписва 2008 следващата година ще организираме една проява за равносметка за да видим какво е постигнато. Е, междувременно 8 година с Каповеде и е, Молдова подписахме. До 2013 е, ударението беше върху източното партньорство. След това от 13-та, след като подписахме е, с Марокко, е, след това 14-та с, е, 13 с Азербайджан, и Марокко, след това Тунис и Йордания 14-та година и 16-та е, година с Беларус. Какви са основните е, характеристики на тези е, партньорства? Преди всичко да се създаде обща рамка за двустранно сътрудничество по миграция и мобилност. Чрез това, което ние наричаме холистичен, цялостен е, подход. Защо? Защото по принцип ние е, се занимаваме и с корените на миграцията. Основната е, характеристика на партньорството за мобилство е, че те не са е, правно задължаващи те е, са официализирани чрез една обща политическа декларация, е, конкретизирани са специфично за всяка отделна държава членка. Ще видите, например, е, това за Беларус е различно от партньорството с Тунис и Марокко. Отворени, гъвкави, приспособими. И идеята е да се е, привнесе един общ подход между е, Европейския съюз и държавите членки. Това беше обсъдено е, много така задълбочено в предишната сесия, където се говори за ролята на комисията и външната служба по отношение на държавите членки. Ние работим по основните стълбове и включваме принципа за визови облегчения и реадмисията. Сега, ако минем на следващия диапозитив, да ви е, дам е, така една картина на девете страни от този стълб. Не знам дали виждате достатъчно ясно на тази графика е, какво правим Опитваме се да видим какво е постигнато в девете страни общо. И за да добием представа в кой от четирите стълба се развиват съответно дейности и проекти. Е, изненадени бяхме от констатацията, защото според нас може би 70% бяха съсредоточени около стълба незаконна миграция и, и търг, търговия. Останалото са 30% от девете страни общо. Втория стълб, което е интересно, е стълба за управление на законната миграция и е, мобилността 25% и следва третия стълб е, максимален ефект е, от е, на развитието е, на миграция и мобилност 20%. Това е доста показателно. Тук ще отворя една скоба. По време на е, дебата, е, който бях свидетел в предишната я панел, е, се говори много за Европейския доверителен фонд и повечето Направихме анализ да видим какво беше разпределението по държави, но е, констатирахме, че е, значителен процент от е, финансирането на този доверителния фонд е, е отива за основните причини за миграция, е, не непременно за граничен контрол и неща, е, свързани с е, сигурността. Това се отнася и до Либия, където имаме само проект от 40, на 142 милиона евро за управление на границата, останалото е за защита. Сега да, се, да отиде на следващия диапозитив. Малко подробности по дейности, не е, по, по отношение на средства, Тук виждате разбивка е, между девете страни, подписали партньорство за мобилност. Виждате различно е, разпределение, например Молдова и Марокко, които са е, ползватели на повечето от действия, дейностите. Защо е така с Марокко? Защото е, там има силно двустранно сътрудничество. Какво сме направили тук? Ние включваме всичко, което е финансирано, свързано с миграцията, което минава или по линия на регионалната е, политика, или двустранно, е, чрез държави членки. На следващия диапозитив – само за да имате представа какво направихме. Организирахме подробностите по да, данните по подкатегории и по страни по партньорство възоснова на общ анализ, който направихме в е, споразуменията за съвместни студенти за партньорство за мобилност – за тези от вас, които е, искат повече е, подробности. И а, ако погледнем инициативата за а, е, трудова миграция, там цифрата е 50%. Няма да е, навлизам в подробности. Интересното, когато минаваме на следващия диапозитив е, че е, искахме да спрем вниманието си на редица действия, свързани с е, връщанията. И тук виждаме, че сравнено с 504 е, интервенции в страни, от 9 страни по е, партньорство за мобилност, само 17 е, работят по връщанията. И само 5 от 9 страни участват. Това е просто за да ви даде една така бърза картина на състоянието. Няколко думи, с няколко думи да обясна пър... Е, структурата на партиосна мобилност. В е, първата част ние ви представихме обща картина за това къде се намираме. Сега сме в процес е, който ще бъде доразвит от е, колегите допълнително, е, да е, преразгледаме и да видим как върви диалога с държавите. Простичко казано, не трябва да се е, срещаме е, само на е, високо равнище, но трябва да водим текуща дискусия на техническо равнище, за да е, има е, работа на е, практика. Сега тук имаме табла за, с факти, но за да имаме още реална картина, сме създали е, този механизъм и е, онлайн представяме конкретните нужди на отделните страни. Колкото до ползи и е, резултати, имаме някои основни такива, като например промяна, подпомагане за промени в законодателната политика, засилване на мобилността, засилване на институционалния капацитет, национален план, диалог по визови режим ние имаме един много ценен партньор в това отношение. Ето за това тук с нас са колегите от ICMPD, които ни помагат да си вършим работата. Те са тук и могат да обяснят как става това на практика. Благодаря, добро утро. Благодаря за възможността да споделим с вас някои е, констатации във връзка с изпълнение на девете партньорства. Диджи е, Home е, е възложен, на Диджи Home е възложено да управлява един нов фонд, който започна преди 3 години. Е, това е фонд за съкрещението MPF, същото като това, което се използва тази сутрин, но не е същото, не е фонд за партньорство за миграцията така че да не се е, сбъркват двете, е, двата, двете съкрещения, двете понятия. Целият фонд, цялата програма, както казах, се управлява от Генерална дирекция Home. Ние прилагаме Международния център за е, развитие на миграционната политика и целта на тази е, е, политика е да бъдат оперативни всички е, партньорства за мобилност. Преди да говорим за програмата, Искам да се спра върху няколко важни измерения е, които допринасят е, за развитието на всички партньорства за мобилност и как е, МПФ като програма може да подпомогне и да засили съществуващите диалози, създадени чрез партньорства за мобилност. Първото, което споменах, е свързано с институциите. Знаем, че партньорство за мобилство като рамка за сътрудничество е много сложна когато става дума за процеса на диалог, е, но създава и форми на сътрудничество между Европейския съюз и държавите членки, е, европейски агенции и партньорските, страните по партньорството, подписали е, партньорство. За да се поддържат всички тези процеси, трябва да се, трябва да се вличат максимално много партньори, за да се създаде искове едно силно партньорство което предлага по-солидни инструменти в това отношение. Сега, по практическите аспекти, когато сравняваме страните по източно партньорство, петте страни, е, е, с е, южните, виждаме, че в източното съседство цялата институционална рамка, която институционалният контекст, който допринася за прилагане на тези партньорства е по-жизнен и се надявам, е, че тези страни ще направят усилия да създадат е, явни координационни структури, е, които да направят така, че партньорствата да върват в вярната посока и да женат плодовете от тях. В това отношение важна е архитектурата на партньорство за мобилство. То е обаче на две нива. Местното на ниво в самите страни. Там държавите членки участват чрез делегациите си и второто ниво е по-скоро политическо. Това са срещите на високо равнище, е, които включват е, по-политическото измерение. Е, те, там се обсъжда как ще върви нататък това партньорство за мобилност. Така че, когато става дума за структури за координиране на институциите, важно е следното. Стигнахме до заключение, че колкото по-добра координацията, за изпъл... в изпълнение на партньорство, толкова по-добро е качеството на диалога и сътрудничеството. На един диапозив по-нататък ще видите, че по този фонд за мобилност ние прилагаме най-много действия на изток. Това сочи, че на изток, в източното партньорство, институционалната рамка е по-солидна и а, ние а, е, по дефиниция а, е, това партньорство за мобилност означава хармонизиране, а, е, съчетаване, стиковане, а, на, което не е лесна задача. А, миграцията е по дефиниция а, деликатен въпрос, много чувствителни въпроси се включват тук, визии и други. Те всички са част от а, общата рамка включва и е, редица е, фактори. Въпросът е как да, да обединим всички интересите на всички е, заинтересовани страни, които имат понякога различна гледна точка, например. Преди всичко важно е да се създадат общи цели и общи подходи. Е, за това как да се прилага партньорството, но и да се формулират общи ангажименти и отговорности. Е, на мобилност трябва да разчита на прозрачност и разбира се почива върху много доверие. Е, доверието е нужно от самото начало, но трябва да се гради доверие и за самото изпълнение, прилагане на партньорствата. Друг елемент, по който трябва да е, работим повече, е как да гарантираме балансирани подходи. Разбира се, повече баланс е, може да се постигне, когато е, става дума за тематичните области, за да отговорим на очакванията на партньорските страни трябва да разгледаме и развитието на партньорство като инструмент. В началото повечето действия бяха финансирани под чадъра на партньорството, но ако погледнем отново към първите, първото партньорство, подписани преди близо 10 години, ще видим, че е, има преместване на е, ударението защото националния интерес на партньорските страни се е развил, променил във времето. Така че сега, ако погледнем отгоре е, върху всички партньорства, ще видим, че те подкрепят редица действия по е, развитие на миграцията. Е, негово превосителство, посланика на Тузи спомена това важно измерение. Важно е, че едно от големите преимущества на партньорството за мобилност и на тази рамка най-общо, е, че те допринасят за създаване на конкретни миграционни стратегии и политики в нашите страни. Благодарение на това, на това сега интересът и националните приоритети на страните партньорки вече е, са в духа на партньорството. Разбира се, откакто бяха подписани такива партньорства с Молдова, Грузия, Кабо Верде, Армения и други, тези политики се прилагат. Следващото измерение е свързано с това, че партньорството за мобилност е гъвкав инструмент – и се опитва да разглежда всички аспекти на миграцията по един цялостен начин то може да предложи по принцип ясна рамка, която да даде възможност на партньорите да формулират идеите и приоритетите си. Но да създаде, да отвори е, пътища е, и конкретни действия за прилагане на тези идеи чрез конкретни проекти и действия. И крайното измерение е е, че е, тези партньорства могат да бъдат новаторски. Някои държави членки е, така е, прилагат различни е, политически мерки, за да подкрепят, е, например, използват диаспората, в някои страни законовата миграция. И ролята на е, Генерална дирекция Холм и, цен, и Международния център е да, така, да даде повече тласък на тези е, партньорства за мобилност, за да има те смисъл. Когато говорим за рамката за мобилност като инструмент за финансиране, ние е, стъпваме върху добрите практики и е, полуки от миналото. Над 500 е, действия са били дейности, действия са били финансирани, подкрепени в рамките на всички партньорства за мобилност и от тях можем да излечем много уроци, много полки и много изводи да направим. Разбира се, трябва да обединим да обобщим общите елементи от партньорство за мобилност. Трябва да продължим да работим за разработване на механизми за координиране. От девете само много малко е, страни са създали такива структури за координация, така че е, тази рамка трябва да обърне повече внимание на това трябва да продължим да подпомагаме е, цялостното прилагане на девете партньорства. Разбира се, някои страни партньорки са по-ангажирани от другите и нашата роля е да е, потърсим баланс между източното и южно съседство. Трябва да има и взаима допълняемост е, между различните инструменти за финансиране на комисията, защото а, е, рамката не може да финансира големи действия. Това са обикновено краткосрочни, много точно целенасочени, кратки намеси и е, става дума, разбира се, да се е, гарантира последователност на, международ... на институционално е, равнище. Следващия диапозитив. В рамката за мобилност има разделение в два така, две посоки. Първата е безвъзвратни помощи за държавите членки за действия в девете страни по мобилност е, няма да навлизам в е, техническите подробности, но имаме е, пусне, така редица предложения за държавите членки, които пус, пуснали сме покана за предложения към държавите членки, към, към държавите по партньорства. Следващия диапозитив. Няколко примери на физическо е, партньорство. Например, 6, е, е, финансирали сме 6 дейности. В, например, в Армения, Франция финансира проект за връщанията в в Естония в Грузия по процедури за убежище. Румъния току-що приключи в Молдова проект по управление на границите. В Южното партньорство на юг Италия работи по кръговата миграция между Тунис и Марокко. Както виждате, рамката за мобилност е много богата по отношение на темите, които засяга и целевите партньорки. последния ми коментар. Имаме и така една е, линия, която се занимава с е, хоризонталния аспект. Тук вече по четири партньорства работим. От съставането на тези инструменти 2008 само една оценка е направена 12-та година е, по партньорството с Молдова така че смятаме, че е необходимо да се е, заемем с това, за да видим какво е постигнато в крайна сметка след близо 10 години е, партньорство за мобилност по отделни страни и да видим как е, тези платформи, е, рамкови платформи за сътрудничество ще се развиват в бъдеще. Така че до година планираме да организираме едно така е, срещане, на която ще се погледнем, обърнем поглед назад, да видим как е, тези партньорства, е, какво са дали до сега и как ще се развият бъдеще. Смятам да спра до тук и е, с радост бих е, отговарял на въпроси. Благодаря. Сега имате е, възможност за въпроси към посланник, е, посланник е, Шериф и към генерална дирекция Хоум. Първи въпрос от Вержия. Или Кристин. Благодаря, господин председател. Благодаря и на тримата оратори. Господин Шериф, ще се обърна първо към вас, предвид, че имам особен интерес към Тунис. Мисля, че би трябвало да поговорим малко повече за развитието на това споразумение. Разбирам, че в момента се провеждат обсъждания, но има някои неща, които трябва да бъдат отяснени. Смятам, че истинско споразумение трябва да почива на баланса и партньорство. Знам, че имате известни резерви и то по-специално относно реадмисията на граждани на трети държави. Също така а, вие наблягате на облегченията за получаване на визи за кратък, кратък песрой. Да, това по принцип не променя нищо за обмена на граждани между е, на две страни. Знаете, че е, Балканите като че ли са дори по-достъпни от, е, за граждани от трети страни, отколкото страните от е, Магреба. Ста, тези Става дума за визите, които аз нареках а, нискотарифни визи. Това би могло да се използва и за Тунис. Но кажете ни по-специално, що се отнася, как, какво е състоянието на тунизийските студенти. Спе... Статистиките доказват, че все по-малко, и това е вежно за Африка и за Магреба, все по-малко студенти идват да учат в Европа и аз съм французойка, поне Франция е страната, в която най-много и най-голямо беше присъствието на чужди студенти. А бройката спада, но къде остава имидж образа на Европейския съюз, това означава, че все по-малко и по-малко студенти идват в Европа, в държавите членки да учат и това не е добър признак. Казахте, че дори хора с визи са били отблъснати, не са били допуснати в страната. И кажете нещо повече. И трето, в Туни се срещахме с мигранти от юг е, южна, на, от териториите на юг от е, Сахара. А, и те се оплакаха, че а, е, им налагат глоби, много тежки глоби, ако те се опитват да се върнат в страната си. А, мисля, че не има нещо непоследователно и неясно в това. И още нещо партньорството за глобална мобилност не разбирам как, как, как, как що за пар, партньорство за мобилност имаме с Беларус. Беларус е единствената страна, която не е член на съвета на Европа, така че да преговаряме с Беларус ми се струва просто ни, ни, абсолютно немислимо. Знам, че тези спораз... споразумения са специфични, отговарят на състоянието на страните, но защо Европейския съюз, а не Полша, да речеме, преговаря такова споразумение с Беларус? какви са потоците на обмен с е, Беларус, какво е, е добавената стойност е, на Европейският съюз. И това въжи за всички споразумения, защото все повече и повече имам чувство, че Европейският съюз заменя и или поема ролята на държавите членки, без това обаче да води до някаква допълнителна добавена а, стойност. От другата страна, а, казвате, че, че, че ние казваме, че доверителният фонд всъщност а, не, вече не, не, не служи за развитие, а за а, защита или безопасност. Не казваме точно това, казваме, че част от средствата от този фонд биват пренасочени към действия, които имат за цел да подсигурят е, сигурност. А, а вече не само за развитие. И не разбирам каква, какво е, каква е ролята на Facility Program и какво е, е нейното достоинство спрямо другите програми. И още нещо – Видях е, всички графики, таблици, 500 действия, дейности, да. Но мисля, че е крайно време да организираме една истинска работна среща и да разгледаме всяка дейност по-отделно, защото знаете, че статистиките могат да, покажат, да потвърдат или да е, представят нещата и да бъдат тълкувани както се искаме. Така че, господин председател, служете си, ако обичате, е, слушалките, защото искам да ви помоля нещо. Не, моя, моя френски не, е не е лош. Все пак, за да се разбереме бихме искал, бих искала да организираме една истинска работна среща на тази тема с колегите, които се интересуват от този проблем. Смятам, че това ще е много полезно, ако искаме наистина да отбележим напредък. Това ще бъде наистина истинския парламентарен контрол. Да видим за какви средства става дума и как се използват те дейност по дейност. Благодаря, Мари Кристин. Господин Продези и благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. време на вашето изказване вие споменахте споразумение с Италия за купуване на съоръжения. За какво точно споразумение става дума и какви, какви ангажименти е поела италианската страна? Сега, става дума за споразумение от 4 април 2011 година, след като 25 000 млади тунизийци се опитаха да а, прекусат границите. Става дума за съоръжения по, по граничните пунктове, по, за бреговата охрана и а, в замяна имаше е, доброволни завръщания, защото много от тях тръгнаха и след това се върнаха доброволно. Около 30 души на седмица се връщаха. След това искахме броя да се увеличи, но като цяло 25 000 млади хора се върнаха в Тунис. Е, някои от тях, повечето от тях е, доброволно, но е, няко, няколко сто, стотици са е, из европейските затвори, включително и тук в Белгия. Е, попит, попитаха ме. Не, не можем ли всички да ги да ги сложиме в един самолет и да ви ги върнет. Аз казах не, не може, защото е, много от тях е, твърдат, че са тунизийци, но всъщност въобще не са тунизийци така че няма никаква причина и е, въобще не сме съгласни всички да бъдат третирани по един и същи начин и да бъдат върнати в е, Туни. Що се отнася до студентите? Знаете ли колко е трудно човек да получи виза? Разбира се, зависи от страните. И вероятно за това броя на чужестранните студенти е, намаля. Много, е, много по-лесно е да се получи виза за Германия, отколкото за Франция. Има и също така много е, покани от е, е, френски, европейски, английски, американски университети е, за най-добрите студенти и а, те идват просто и, и направо търсят студентите в нашите университети, но това е малко а, не, не много, много добре за нас, защото след това тези млади хора обикновено не се връщат обратно в Тунис. Благодаря, господин председател. Да, тези, тези, заседания бяха организирани от неправителствени от организации. Разполагаме с е, информация. Но ние Посетихме Тунис, разбираме какви са проблемите и на страните, които са под натиск, но нека не забравяме, че и мигрантите са, са а, а, жертви и имат много проблеми. Някои биват подпомагани от други тунизийски семейства. На много от тях са жертва на бюрократичните процедури. Сега две неща. Първо за Беларус и мандата за партньорство за мобилност беше получен, като се фокусира предимно на действия, свързани с сигурността. По втория въпрос управлението на границите. Ние разполагаме с точни, ясни критерии. И средствата са по силата на бюджетната линия, която е насочена към тези дейности. По третия проблем таблици и графици. Разбира се, можем да организираме едно заседание, на което да обясниме нещата в подробности. Все повече и повече се събират информация по дейности, за които са взети решения, т.е. Но... Разбира се, бихте могли да ни помогнали да създадем една по-добре структура и сме готови да приемеме всички ваши предложения вашите презентации ще бъдат публикувани на вебсайт. Благодариме на Туни за отличната работа в рамката на нашата делегация за тази страна. Това ни позволява да разбираме по-добре проблемите. Благодаря ви и за вашето присъствие и презентация. А сега, колеги, минаваме към третата част. господин Лежери, господин Чудорачи и господин Бен Луис. Колеги, наистина много са ораторите ни днес, но благодаря на всички от тях, защото наистина ни позволяват да е, имаме по-глобална визия за нещата. Третото ни, е, третия панел е посветен на е, външните политики на Европейския съюз. Знаете, че през 2017 година бяха публикувани няколко препоръки, включително последната от септември 2017 година. Парламента многократно е приканвал за правилното приложение на различните нормативни уредби, както и за оценка на ефективността на е, мерките, като наистина един а, е, много сложен а, е, проблем и за това бихме искали да знаем какво, да видим, какво може да ни пред, а, представят а, като допълнителна информация нашите гости. Господин Тюдорачи от е, Digit Home има думата за 10 минути. Благодаря, господин е, председател. Добър ден на всички. Както правилно споменахте, имаме политика в тази област, но е ли тя е, ефективна? а, както в а, държавите членки, така и спрямо от трети страни. А, първите два пане, панела бяха посветени на сътрудничеството, на начина по който се взаимодействаме с страните е, по реадмисия. Е, и миналата седмица проведахме един много задълбочен дебат на тази теме. цялата тази политика се вписва в една много по-широка рамка на действия, свързани с спасяване на мигранти по море, обучение на бреговата охрана и граничната охрана и външните аспекти на реадмисията. Аз лично ще се спра на вътрешните аспекти, вътрешните измерени. Приложението на националните системи за реадмисия. Сега законовата рамка, както знаете, от 2008 година бе приета директивата за връщане, в която се съдържат всички принципи и правила, както и е, всички насоки за практическото прилагане на връщането. Знаете, че беше много трудно за да се стигне до финал, окончателен текст, но той бе прият през 2008 година и това е основата на цялата функциониращи в европейска система. След това, след това наблегнахме на аспектите свързани с транспонирането и приложението в отделните държавни членки. Прилагах, приложихме също, проведахме също така и оценка на приложението в различни държави членки. През 2015 година беха направили специфични оценки на някои държави членки и бяха предписани и специфични действия. През 2016 година Люксембург, Харватия, Италия, Франция и две посещения в Кале в рамките на Шенген бяха проведени. Всичките, вследствие на, на тези мисии, държавите членки изработиха план за действие, които в момента оценяваме тази година. Португалия, Испания, Исландия, Норвегия и други страни, както и а, бяха проведени. Също така проведахме и е, визита в посещение в Унгария, за да видим какви са условията на задържане. Е, следващата година ще посетим Румъния, Швейцария, Латвия, Литва, Естония и Швеция и с това ще сме е, приключили всички е, мисии и посещения по оценка. Цел, целта е да разполагаме с, фактуал, с факти, факту, фактически материал за начина по който нещата се развиват в разлените държ, държави членки. Доколкото разбирам, на 6 декември на под комисията на Шенген ще, ще бъде об, об, обсъден развитието на работата по резултатите от посещенията в държавите членки. Регулаторните рамки споменах препоръките, които бяха прияти от, публикувани от комисията. Това са много важни документи, тъй като по този начин и на основата на нашите посещения успяхме да отправиме допълнителни съвети към държавите членки за начина по който на практика да прилагат принципите и нормите. В много държави членки установихме, че има не недостатъчно ефективност поради липса на предвидимост на политиките. Също така трябва да има по- по-добра и по-ясна дефиниция на понятието доброволно завръщане и държавите членки си отбелязаха всички препоръки. По времето на Малтийското председателство бе развита система за от отчети и докладване от страна на държавите членки. Прие се така наречената книга за връщане. Някои държави членки, знаете, от началото на годината, а някои от преди това не, се бавят с ратифицирането и имат е, аргументи против ратифицирането на директивата за връщането. Но понеже ви по време на мисиите Установихме, че много от системите, приложени в държавите членки, функционират добре, така че е необходимо, може би, по-скоро да има обмен на добри е, практика. Колкото до оперативните аспекти, съобщението на съвета и парламента определя ролята на Фронтекс. Ние наблягаме на ролята на агенцията следствие на новите правомощия, които и бяха предоставени през 2016 година. Сега няма да навлизам в допълнителната статистика, тъй като колегата ми ще, е, ще даде много по-подробна информация по тази точка. Какво е. Какво очакваме в бъдеще? А, а, ще, продъл, ще продължиме да, да да бъде, ще продължаваме нашите мисии, ще продължиме тясното сътрудничество с, с страните на происход и е, транзит. В последния доклад, който приехме преди две седмици, консолидирахме различните аспекти на миграцията, за да можем да имаме едно много по-холистично и всеобхващащо виждане на а, политиките и, и насочването на средствата. Благодаря. Сега давам ще дам думата на господин Леджери, който е изпълнителен директор на ФРО. Much, Много ви благодаря, господин председател. Благодаря ви, уважаеми членове на Европейския парламент, за тази възможност да ви обясня какво прави аген... Европейската агенция за брегова и гранична охрана в областта на връщането. Както подчерта господин Тодора, че от името на Европейската комисия, политиката на връщане е един от елементите на политиката на миграция и вече е заложена в мандата на Агенцията за гранична битова охрана, част от Frontex и мандат беше разширен миналата година. Ще ви дам няколко статистически данни, Броят на портите се външна организирана от агенцията тази година е над 300 полета. Броят на незаконните мигранти, които са били върнати с подкрепата на агенцията, вече е над 2500 души тази година. Миналата година, за цялата година, Агенцията е оказала подкрепа на държавите членки за връщането на 10 700 мигранти и е организирала 235 полета за връщане. Ако сравним тези данни с данните за 2015 година, става още по-очевидно, че Европейския съюз като цяло е разработил политиката си на връщане умножили сме над петорно възможностите на агенцията в подкрепа на държавите членки. Но отново трябва да повторим, че решението за връщане се взима на национално равнище, т.е. само националните органи на държавите членки могат да вземат решение кои лица следва да бъдат върнати в страните си по происход. Ясно е също така, че се нуждаем от интегрирана европейска политика в тази област, тъй като държавите членки, Европейската комисия и Европейската агенция за гранична и бъргова охрана работят в тясно сътрудничество. По отношение на оперативните ни дейности, под, оказваме подкрепа по установяването на самоличността на мигрантите. Ще се върна след малко на, на тази тема, тъй като едно от големите предизвикателства е действителното установяване на самоличността на тези мигранти, за да може да се определи и страната им на происход и за да може да се стопиете с съответните документи нужни за пътуването от страната на происход. Към момента агенцията предоставя транспорт по въздушен път, т.е. самолетите, които използваме, се предоставят от държавите членки. Но в момента тече обществена поръчка и най-вероятно още през месец януари агенцията ще има възможност да осъществява чакани полети с самол... собствени самолети. Също така в контекста на споразумението между Турция и Европейския съюз Агенцията предоставя и подкрепа с фериботи, които отново са, се организират от агенцията в подкрепа на гръцките власти. Към момента през 2017 година 650 души са били превозени от гръцките острови до Турция от Фронтекст в рамките на споразумението между Турция и Европейския съюз. Водим също така много стратегически е, разисквания. Поведохме много стратегически разисквания в управителния съвет на агенцията миналата седмица, заедно с е, комисията, агенцията предложи на държавите членки е, оперативни действия, целящи засилване на сътрудничеството между държавите членки, комисията и агенцията. Така, например, обменът на информация между националните власти, комисията и агенцията би следвало да бъде засилен. Така, например, ако агенцията е в състояние сама да организира и да планира чартерни полети, агенцията трябва да е наясно кои са дестинациите и кога е планирано връщането на тези мигранти, т.е. кога мигрантите, за които е взето решение за връщане, реално ще бъдат върнати. Отново казвам, да, агенцията не може да си има тези решения, но държавите членки би трябвало да ни съдомят за броят, националността, съответно страната, дестинация на полетите и кога ще се осъществят те. Комисията пък предлага да ни представи една ИТ система, наречена ИРМА, на нашата агенция за гранична брегова охрана. И това също е ключов елемент на плана за действие, който беше предложен на изпълнителния съвет на агенцията. Води се също така и стратегическа дискусия в рамките на правителния съвет на ЕАСО тъй като друго голямо предизвикателство по управляването на миграцията на различни Европейския съюз е фактът, че броят на мигрантите, които са подали молба за убежище, е много висок. Но броят на хората, които получават статут на беженци, е много по-нисък. И всъщност хората, на които се отказва статута на беженец, обикновено са хора, на които се отказва и разрешително за пребиваване. И всъщност те попадат в процедурата за връщане. Води също така историческа дискусия с ЕАЗО и с националните власти, отговарящи за предоставянето на обежище, с цел подобряване на обменът на информация, за да може лицата, чиято му оба за обежище е била отхвърлена, да бъдат включени в системата за връщане. Това е положението в момента. А сега бих искал да спомена друг въпрос, който може би ще бъде по-интересен в контекста на днешното изслушване. Става дума за сътрудничеството с трети страни и как на практика прилагаме разпоредбите за, на политиката за връщане. Разбира се, агенцията действа в а, рамките на европейската външна политика и тук държа да подчертая, че работим много тясно сътрудничество Как с Европейската комисия, така и с Европейската служба за външна дейност при прилагането на споразуменията за връщане. Обикновено агенцията отказва, отказва подкрепа на комисията с експерти, когато комисията предоговаря споразуменията за връщане. Също така участваме и в редовните съвместни срещи с представителите на трети страни по споразуменията за връщане. Също така работим и с националните агенции в някои от в някои държави има специфична според мен се подкрепа, като има, например, с Нигерия. Агенцията ни има много добро сътрудничество с тази страна. Работим също така и с европейските офицери за свръзка с повръщането в съответните държави, изпратени от държавите членки. Има също така и офицери за връзка на нашата агенция, които надявам се за бъдеще ще играят по-важна роля в областта на връщанията. Разработваме принцип за колективно връщане, т.е. връщания, които се плащат от агенцията, но се организират от страната по происход. Това буквално се случва в страните от Балканите. И това се дължи и на, подоб... на подобреният ни капацитет. Това също така е и упражнение по изграждане на капацитет в тези държави, защото на практика им помагаме да се научат да организират ам, полети и повръщане, тъй като те са правени по същото предизвикателство и често им се налага сами да организират подобни полети с а, трети страни. Организирам също така и следващи мисии. Помагаме на държавите членки да установят вредността на е, документите за пътуване. Така, например, има мисии за установяване на самоличността, дългосрочни мисии в Италия, има също така и краткосрочни подобни мисии в други държави членки. И държа също така да подчертая, че всички тези действия се извършват при пълно зачитане на правата на човека. Европейска... Нашата агенция е създала набор от специалисти в областта на човешките права и гарантираме, че при всички по- чувствителни полети и при всички колективни полети на борда на самолетите има наши наблюдатели. Какво ни чака тук нататък? От гледна точка на агенцията е от съществено значение да се разработи цялостен подход. Цялостен, както по отношение на интегрираната система за връщане, т.е. националните власти, Европейската комисия и агенцията би следвало да обменят нужната информация в реално време за, по всички аспекти на политиката на връщане Интересуваме се, разбира се, и от оперативните данни, но имаме нужда и от един по-общ подход. Това, което казах и гостите по участвали в предишните панели, много е важно управлението на миграцията да не се ограничава само до политиката на връщане. Тук си мисля, например, и за бъдещата политика за добросъседство с южните съседни на Европейския съюз, предложена от Европейската комисия в контекста на Европейската общност за основателна дейност с между Африка и Фронтекс има възможност да се увеличи капацитетът на тези африкански държави за сътрудничество с а, а, граничното управление, управлението на границите. Така че, ако искаме действително да приложим един подход, а, в който всеки да печели, тук говоря, разбира се, за оперативните дейности, които падат в а, мандата на агенцията, очевидно трябва да разширим а, темите, които засягаме и да обърнем внимание и на въпроси свързани с сигурността, които не са пряко свързани с връщането, но които а, са нас сериозно притеснение. Така че благодарение на разширеният ни мандат, благодарение на проекти като АФИК, общността за основателна дейност между Фронтекс и африканските държави и на други подобни проекти, убеден съм, че ще можем да разработим един по-професионален диалог в областта на управлението на границите. А разбира се, трябва да има и по-дългосрочна политика за развитие с тези страни. Това не попада в мандата на нашата агенция, но от, мен, мен, от моя гледна точка тази потребност е очевидна. Няма как да разполагаме с ефикасна политика на връщане, ако не са на лице и останалите компоненти на една добре балансирана политика на миграцията, особено страните в Африка. Благодаря ви. И последният ни оратор за този панел е господин Бен Луис от бюрото на Върховният комисар на ООН за човешките права. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за поканата за участие в днешното изслушване. Мисля, че моята презентация ще бъде малко по-различна от тази на колегите. Аз не съм европейски експерт и няма да се прави на такъв днес, но ще ви кажа няколко думи от гледна точка на бюрото на Върховния комисар комисар на ООН за правата на човек и нашите проблеми с връщането по принцип, особено за, за увеличение брой на връщанията тук в Европей. от в Европейския съюз. Често се твърди, че връщанията са важен компонент от добре функциониращата политика за управление на миграцията. Така обаче да отбележа от самото начало, че връщането, широкомащабните връщания показват по принцип една недобре функционираща система на миграция. Ако се налага да прилагате да връщате принудително или принуждавате хората да напуснат територията ви чрез те наречени доброволни принципи, значи има някакъв проблем. Било то по отношение на липсата на безопасни и достъпни канали за миграция или невъзможността на хората да изградят живота и сами да се върнат в страници по происход. Така че моля да се мислите за този за тази констатация. От самото начало нека да сме ясно за какво говорим, когато говорим за връщането. Връщането може да ви звучи като нещо като някакъв много изчистен термин, тук особено в Брюксел няма нищо общо с реалността, но ние наблюдаваме практиките за връщания много, от много време насам и ще продължим да го правим и за бъдеще. И е, установихме, че независимо дали връщането е доброволно или принудително, то много често е много насилствен процес за хората, които са подложени на него и обикновено е, е по-скоро рядкост хората да се върнат при условия на сигурност, че не прави на правата на човека, отколкото правилото. Често тези хора се връщат в държави, които дори не са изцвите им домове, а връщането в подобни ситуации е абсолютно неприемливо. И мисля, че трябва откровено да се признавам реалността. Връщането често всъщност е ефемизъм за експулсиране на хора, които не ни харесват. Държавите, където връщаме тези хора, по принцип са държави, в които има исторически и други причини, поради които хората не са имали възможност на свободен достъп до Европа, както аз, например, хванах самолета и пристигнах в Брюксел с нощи, за да участвам в днешното изслушване. И какви са последниците от вършенето на първо място? Държавите членки и никой държава няма забрана да принуди лица, нямащи разрешение през тях на да пуснат територията им, но все пак а, има и известни ограничения, свързани с международното хуманитарно право. И сред тях е и Всеохватната декларация за основните човешки права, която се заявява, че всички хора са равни по отношение на човешките им права и достоинството им. Тоест, как, каквито и да са причините, поради които те са променени граници, независимо какъв метод са използвали, независимо в коя държава членка се намират тези хора, всяка държава винаги е длъжна да спазва своите правни ангажименти към всички мигранти, независимо дали тези хора са подали е, молба за убежище или не и дали те са получили такъв статут. Тоест, гарантира се рамка за защита, за международна закрила на всички мигранти и на техните човешки права. И тези права трябва да се възприемат като взаимосвързани и неразделни. Те не се изключват взаимно. Например, фактата, че беженците имат специфични права, е, са съгласно международното право за убежище не ги а, не им отнема международната им закрила по всички останали международни механизми, като например международното трудово право, международното хуманитарно право, международното морско право и т.н. А понякога като че ли се прави разграничение тук между хората, които са подали му за убежище, които имат право на международна закрила, пък другите нямат. Не. Всеки човек има право на международна закрила във всеки един момент, съгласно международната рамка рамка за човешките права, а беженците имат специфична категория съгласно международното право за беженците и убежището, както имат децата в рамките на международното закрила на детето или жените в рамките на Комисията за правата на жените. Така че не е толкова просто, не кажа толкова просто нещата. Не са от една страна беженци, от другата страна всички останали. И е много важно да го отбележим, когато говорим за справедлив процес, изжитане на правата на човека при процедурите на депортация или доброволно връщане. И тъй като тези права са взаимосвързани и неразделими, по принцип винаги трябва да се прилагат може най-високите стандарти за човешки права към, съответ, към всеки един човек, всеки даден момент. Основните изкомбинати международното хуманитарно право казва, че всяки лице трябва да има достъп най-малко до минима си от граждански, политически и културни права, както и всички други права, заложени в различните международни инструменти, като например Конвенцията за защита на правата на детето или Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените. И трябва да отбележим, че изключение на международните, Международната конвенция за трудовите права, всички държави членки са приели всички тези правни инструменти, които изградиха, като виждате на екрана, т.е. вие сте длъжни да спазвате ангажиментите си и като сте станали страна по тези тези конвенции, всички държави членки на Европейския съюз са задължни да спазват всички разпоредби, свързани правата на човека към всеки едно лице, което навлиза на територията на Европейския съюз, включително и лицата, които нямат а, правото да пребивават в, в съответната държава. А за тези задължения е и а, въздържане от това да ограничавате по някакъв начин на човешки права в външната ви политика. И сега се връщам на някои конкретни притеснения с политиката за връщане на Европейският съюз. През март се объединихме с УНИЦЕФ и други международни организации, притеснени от завръщането на новата политика на връщане на Европейския съюз и че те поставят под риск децата и нарушават конвенцията на правата на детето, тъй като поставят под въпрос принцип за върховният интерес на дете, върховенството на интереса на детето. И в момента има специфична съвместна декларация между Комитета на мигрантите и Комитета на защита защита на детето, в който се заявява и ясно, че е, трябва задължително и във всеки момент е, правата на детето и интерес на детето да има върховенство на всички останали съображения. На същата тази конференция на 9 марта е, специалисти от ООН определиха новата политика за връщане на Европейския съюз много хлъзгав терен, който има опасност да стигне до нарушаване на правата на детето на жените и повсеместно нарушаване на международните изкванчета на, на правата на човек. И на последното заседание на вашата комисия през месец април по новата разпоредби за връщане, традиция от вас призвах Европейската комисия да внимават как се включва споразумение за връщане с трети страни. Редица членове членове вашия парламент отбелязаха, че тази тенденция на Европейския съюз към по-голям брой принудителни, псевдодоброволни или дори насилствени депортации представляват нарушаване на правата на човека. И сега ще ви кажа няколко от въпросите с закрилата, които ние установихме като има специфични е, глави посетения на депутацията и на връщанията. През 2013 година приехме редица препоръки за защита правата на човека при подобни е, агенции, като се основават на международното хуманитарно право и дават насоки на държавите как могат да разработят и да направят оперативно съвместима с правата на човека с политиките за връщания. Три, десет, извинете, ръководните насоки, като всеки, всяка една от тях предвижда и конкретни действия, които могат да предприятят държавите членки, за да запазят правата на мигрантите. И днес ще се спра на две от тези препоръки. Първо, правата на човека в рамките на връщанията и предвид днешната, днешната тема сътрудничеството. Ръководна насока 9 не бива по политиката на връщане да нарушава основният принцип за неотблъскване на пристигналите мигранти. Има също така и редица специфични препоръки, свързани с справедливият процес, основните права и върховенството на интереса на детето. Няма прав да се спре на всичко, но основно за принципа за невръщане това е водещ принцип на международното право и както казах, те не се ограничава само за разпоредбите в международното право за обежище. Тоест, факта, че някой не е получил статут на обежище, не дава право този човек автоматично да бърне върната. Принципът за невръщане спазва и принципа за борба с изтезания, избрана на изтезанията и като цяло изисква държавите членки много внимателно да разгледат специфичните положения на всеки човек, за който се взема решение за връщане, за да се гарантира, че човек няма да бъде подложен на изтезания е, или друг вид непоправими вреди, ако бъдат върнати в съответната държава, в която в момента не се намират. По отношение на а, правните производства трябва да се гарантират минималните за права до, на правна защита, например, и нужното, правото на обжалване и нужното време човек да се възползва от това право на обжалване. т.е. не само да се предвиди процедурата, но да се даде възможност на хората да се подготвят, да защитат своята позиция, да предоставят мотивите за решението за отхвърляне на мобата за убежище на език, разбираем, за лицата подал мобата с поставянето на писмени устен превод и т.н. И накрая трябва да има независим контрол и наблюдение, т.е. трябва да има наблюдение от орган, който е различен от органът, който осъществява връщането или отговаря за прилагането на законодателството, свързано с връщането. И така стигаме до ръководна насока номер 10, свързана с споразуменията за сътрудничество. Установяваме, че всякаква форма на международно споразумение трябва да основава на правата на човека, като трябва да се съдържа във всяко едно такова споразумение специфични разпоредби в тази насока. Затова пред... Превиждаме е, подход, който да изключва сключване споразумение с е, държави, които не могат да гарантират спазването на правата на човека. Трябва също така да има инструкции за всички участващи в процеса, включително служителите на гранична брегова охрана, Много е важно и процеса, и резултатът от споразуменията за сътрудничество да отговарят на най-високи стандарти за защита на правата на човека. Самите споразумения за сътрудничество ще трябва да бъдат подложени на строг независим механизъм за наблюдение и контрол, за да се гарантира, че те наистина съблюдават правата на човека заключения и препоръки. Виждам, че времето ни напредва, но държа да подчертая няколко от най-важните въпроси, а именно прилагането и подложа под отговорност за неспазването на принципа на невръщане. Но също така ви моля да обърнете е, внимание, че по принцип политика за връщане би трябвало да бъдат минимални стоености, а не максимални стоености. Тоест, не е всъщност да кажете, че сме гарантирали, че детето няма да бъде изтезано или че ако върнем този човек в тази държава, той вероятно няма да бъде жертва на убийство. Не, това не е достатъчно. Трябва да гарантираме еднакво равнище на човешки права за всички. И ако погледнете какво как, споражда член 21 на договорът от Лисабон, че трябва да се опитате винаги да сте на неговата висока. Че Съюзът във всеки свои дейности, на вътрешно или на външно равнище, трябва да съблюдава да спазват на човешките права на всички. Благодаря ви. Благодаря. Наистина, много е важна темата. Нямаме кой знае колко време. Ще помоля колегите, освен Кристин Вержият, Кристин Вержият и е, Джин, кой друг иска думата? Джин първо. Благодаря. Няколко въпроса. Първо, стана дума в няколко от презентациите за идентификация, когато става дума за подготовка за връщане Знаем, че различни държави имат различни е, отношения към въпроса. Конкретно искам да попитам дали всички държави членки имат е, е, държавна процедура, защото някои от аргументите са, че някои лица не са е, граждани и са съвсем е, валидни аргументи, както например Рохинга в е, Бангладеш. Ако си Рохинга в Бангладеш, не си бангладешец и ти си, твоята самоличност не е бангладешка. Тоест, имат ли е, държавата членки процедура за хора без гражданство? Сега това може би да не е най-важният проблем, но там се крият сериозни проблеми. Колкото до самото връщане, чухме, че е, монитори на, на Европейския съюз, е, качват и на самолетите и така нататък. И когато работим по директивата за връщанията, трябва да имаме предвид и това. Но какво мислят е, членовете на панела за устойчиво връщане и доколко това може да се проследи? Е, често ми се струва, че в процеса на търсене убежище е, се случва след, следното. Ако хората не бъдат, не, не бъдат признати като е, за убежище и бъдат върнати, какво се случва след това с тях? Е, така че имаме ли начин да проследим какво се случва с хората след връщането? Какво е качеството на самия е, процес на доброволно връщане? И колкото до забраната за е, повторно влизане, което за мен е една от най-зловредните части от директивата за връщанията, и обърнах внимание на това, което говорихме за задържанията. Но имаме ли представа какъв е, е, как се отразява това на хората? Говорим тук за ефективно е, проследяване, ефективен мониторинг, но какво означава на практика? Имам е, и много други въпроси, но друг път ще ги задам. Да, доста, доста е, пространен списък от въпроси. Мари Кристин, моля. Благодаря, господин председател. Благодаря и на тримата оратори. Бих искал да благодаря на господин Левица начина по който а, започна своето изказване, като наблегна на това, че той не е имал проблеми да стигне до Брюксел. Но мисля, че всеки път, когато повдигаме този въпрос, трябва да се сещаме за това всички хора нямат еднакви права, нямат еднакъв достъп, еднакви улеснения. Още веднъж ще повторя. Една трета от гражданите на света имат право на мобилност, две трети не. И това в потъпквайки разпоредбите на Всеобщата декларация на правата на човека. Европейската конвенция за правата на а, човека и други конвенции. е приета и ратифицирана от Европейския съюз, освен на Конвенцията за, права, за трудовите права, която доказва, че всеки иммигрант има трудови права. Сега, вие ни казахте, че има голяма разлика между броя на желаещите убежища и броя на хората, които имат право на международна закрила. Не знам какво наричате голяма разлика. 61% от жел търсещите убежища получават международна закрила, плюс 17%, които получават това право след разглеждане от по-висши законодателни органи. Значи няма кой знае каква разлика. Но има разлики между държите членки, между 8%, и 80% в други държави членки. Тук е проблема. В момента се опитваме да постигнем някакво хармонизиране, но това няма, няма да, но няма да успеем от това. Така че, докато а, има подобни разлики, държавите членки потъпкват международното право защото в крайна сметка не всеки, на който е отказано убежище, е лош мигрант или човек без права. Тоест потъпват се правата, залегнали в международните документи. Второ, как се прилагат политиките на завръщане е, като междувременно се спазва международното право. Как е, можем да гарантираме, че няма колективни е, връщания, експулсирания. Откъде знаеме, че всеко досие е раз, разгледано? Откъде знаем, че всички процедури се спазват? Че, откъде знаеме, че язвими лица не биват върнати или биват върнати в страни, където има опасност да бъдат потъпкани техните права, правата на човека и така нататък. Тоест, как можем да гарантираме, че се спазва международното право? Каз... казахте, че управлението на миграцията не трябва да бъде само единствено политика на връщане. Да, на какво означава това за вас? Да, трябва да имаме балансирано управление спрямо е, Африка, Африка като цяло. Да, добре, но кажете как. И трето, как, какво може да направи Европейският парламент и по-специално Либе, защото да се гарантира приложението на процедурите. Много често повтаря, повтаряме, че трябва да се е, прилага международното право, но доколко а, е, ние сме отговорни и доколко ние бдиме, защото европейските институции наистина зачитат тези процедури и международното право. Да, сега да започнем с отговорите от господин Тодорач, защото всъщност трябва да приключим с превода до 12.30. Благодаря, господин председател. Благодаря за въпросите. Ще бъда кратък. Първи въпрос беше за гражданите, лицата без гражданство и процедурата. Да, нямаме европейски правомощи или рамка в това отношение. Разчитаме на националните мерки на държавите членки. Е, те имат съответното законодателство. Например, е, идентификационния процес, който прилагаме е част от реадмисията, но е, според който не може да стане връщане без да се приеме самоличността от третата страна, с която, към която е връщането. Така че това е един вид гаранция. Устойчивостта на връщанията. Тук трябва да огледаме два аспекта. Първо, самия, самата процедура по връщане Е, това зависи от националните процедури, а по-нататък и от един пълен мандат, който Frontex получи за своето участие в процеса на връщане. Е, реинтеграция и устойчивост на връщането веднъж един върнат се пристигне в страната по происход, е, нещо в което е инвестирано повече от всякога е, това е, е не само насочеността към е, лицето, което се връща, но и към общността. Чрез фондовете за развитие се заделят средства за реинтеграция и сега се опитваме да инвестираме в общностите, които чакат, очакват да приемат върнати лица, за да може да има устойчива реинтеграция. Инвестираме и в процеси на проследяване за 6 или 12 месеца, да се види как се реинтегрира лицето обратно в своята общност и как процедурата на връщане е, е изпълнена на практика забрана за повторно връщане, това е нещо, което ние следим по време на нашите мисии е, Шевал. На 6 септември е, ще е, бъдем в Камеруна на такава мисия и след това ще ви дадем повече подробности за това как всяка държава го прилага. Важно е да се има предвид е, решението на Европейския съд тази, от това лято за забрани за е, връщане и как държавите членки е, ги изпълняват. Последният въпрос. Как гарантираме, че връщанията с, с, връщанията зачитати правата на човека? Е, сега масови депортации е, са практикували някога. Ние първо не приемаме е, понятието масова депортация, когато става дума за европейски политика, защото всяко връщане почива на индивидуално решение, което пък зависи от оценката на всеки отделен случай. Значи няма колективно или масово, масово депортиране по начина по който е представено невярно. Тези индивидуални оценки се, допъл, се допълват от е, контрол в нашата, нашата съдебна система. Всички решения за връщане са, е, резулта, са е, получени след участието на съдебната система после, както се каже, има една много е, така добра система за мониторинг, е, която е, засилва от Европейската агенция за от миналото година сам заграничен контрол и крайбрежен патрул и а, ние обръщаме особено внимание на този мониторинг по време на нашите шевал миш, мисии и а, когато а, сме а, е, особено следим кога а, липсва достатъчно а, проследяване на даден случай. Благодаря, господин председател. Колкото до Що се отнася до разликите между отхвърлените жалби и е, лица, лицата, които ще бъдат е, върнати, споменахме 61% на а, удовлетворени а, е, молби. Виждате, че ако съпоставим това с 1 милион желаящи, 400 хиляди души са извън, остават извън а, процедурите. Тоест, това са хора, които нямат никакви права, нямат, не могат да работят, нямат право на, на труд и се от които има нужда от допълни, допълнителни инфраструктури в страната, в която се намират. Колкото до начина за провеждане на връщанията, съществува кодекс на поведение на работещите в агенциите и, и Съгласно разпоредбите е необходимо да се установи тяхното състояние здравно и е, психическо. 8, 80 не са па en mesure de... 86 допълнителни експерта а, бяха изпратени в а, различните държави, включително се помага и на държавите, които не разполагат с необходимите експерти. В някои от полетите в по-далечни страни, където се смята, че правата на човека не винаги биват зачитани, е, биват изпратени експерти заедно с върнатите. Какво Какво означава това за Фронтекс? Страните, с, кои, с които имаме задълбочено международно сътрудничество, са страни, с които Европейския съюз е подписал нещо като пактове или споразумения и за които са предвидени и използването на други инструменти за економическо развитие. Господин Луис. Сега въпроса за устойчивост. Е, е, сега, е, абсолютната забрана на нон-рефулман, на, на, на, на насилствено връщане, сега трябва да сме наясно какво правим и винаги от гледна точка на правата на човека Казвали сме го и в принципи и насоки за правата, човешките права на, на мигранти в е, трудно е, положение. Казали сме, че устойчиво означава, когато едно лице е бъде върнато, е, да, се, е, да му е гарантиран един минимум социални права, социално е, защита, здравеопазване, образование, достъп до правосъдие и така нататък. Така че връщане в страни, където тези основни норми не са е, валидни, не се е, не може да бъде устойчиво връщане. Е, и е, наистина тези фундаментални въпроси трябва да е, бъдат поставени. Включително някои от правителствата, с които договаряте официални отношения, договорки, както за с Либия. Либия в момента може ли да се счита за достатъчен партньор, който защитава правата на мигрантите, върнатите едва ли? Има и, и други от този род. Е, въпросът за масовите депутации е грешка, моя, моя лапсус. Казах го в уводни си бележки. Нямах предвид е, да кажа масови, масово експулсиране. Е, просто 400 хиляди беше цифрата, която се спомена, но това са хора, които трябва да бъдат върнати, нямат право да останат. Това не, не е масова депортация когато наистина става дума за връщането на такава маса хора, значи нещо някъде не е наред, е, защото е, едва ли е, трябва да се намерят легални пътища, по които тези хора да имат достъп, освен миграция. Така че тук трябва да се търсят и политически решения, които да не да не опира до същите основни права или нарушенията на тези права. Както казах, е, много съмнително е, е, когато става дума за масови връщания, депортиране, е, макар и доброволни, макар че често има и вид форма на, на, на принуда. Благодаря много. Благодаря е, ви е, е, за времето. Благодаря на колегите за техните е, задълбочени изказвания. Ще се видим отново в 2.30.